Good afternoon. Добър ден на всички. Добре дошли на всички на учредителното заседание на Комисията по основни права и свободи. За мен е чест да бъде временно изпълняваща длъжността председател, като първи заместник председател, съгласно член 14 алинея 1 на правилника за дейността на парламент и съгласно член 204 алинея 3 от правилника. Добре дошли на всички стари и нови членове на комисията Липе. Целта на днешното ни заседание е да учредим бюрото на комисията чрез избирането на председателя и до 4, до 4 заместни председателя, съгласно член 204 от правника за дейността на председател на парламента. Най-напред ще пристъпим към избиране на председателя, последното от избиране избирането на заместник-председателите под председателството на новоизбраният председател. Също така ви моля да проверите дали разполагате с картите си за електронно гласуване. Ако не разполагате с тях, моля ви, поискайте незабавно резервната си карта, защото няма как да пристъпим към електронно гласуване, докато всички не разполагате с картите си. Надявам се да стигна там, но ако се стигна до там, ще се наложи да разполагате с картата си. Съгласно но член 200 от правилника за дейността, заявявам следните заместници ще вземат участие в гласуването и ще прочета списъка. Селфос, replacing Mr. karl Бека. Becker. Mr. Carlos Coelho, replacing Mrs. Barbara Matera. Mr. Stetina, uh, replacing Mrs. Mussolini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 Mrs. Spinelli replacing Mrs. Ernst, and Mrs. Lunacek replacing uh, uh, Mrs. Valero. So these are the replacements. And I would like to clarify that the political groups must inform това бяха заместниците. Искам да осведомя политическите групи, че трябва да осведомят председателя за евентуални промени в състава на своите членове преди, пристъп, преди пристъпване към гласуването. По отношение на кворума установявам, че над 15 от членовете на комисията присъстват, така че е постигнат нужният кворум съгласно член 208 алинея 2 от правника за дейността. Така стигаме до процедурата за обявяване на кандидатури. Обявявам процедурата за обявяване на кандидатури. Госпожа Зипова има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да номинирам нашият колега Клод Мораес да продължи да бъде председател на нашата комисия. Зипа. Благодаря ви, госпожо Зипел. Кандидатът трябва да бъде пълноправен член на комисията, случаят е такъв с господин Мораес. Трябва също така да е попълнил своята декларация за финансови интереси. Това също е изпълнено задължение, така че от... Така че Клод Мораес е първият а, номиниран за председател на комисията Липе. Сега се обръщам с въпрос към Клод. Съгласни ли се с а, номинацията? Да, благодаря ви. So now we come to the to the vote, as we have one candidate. Има само един кандидат, така че пристъпваме към гласуването. Предлагам ви да пристъпим към избиране на председателя с овации. and I'm really happy to... И с удоволствие обявявам, че кандидатът беше избран с овации и ще помоля господин Мораес да поеме председателството. Благодаря ви. In the meantime, I have to confess to you that... А междувременно ще ви призная, че ако бъда номинирана за заместник председател на комисията, ще бъда най-дълго от участвалата в бюрото на комисията Либе от настоящия му състав от 2007 година насам. That was a relief. Thank you. Thank you very much. Много ви благодаря. Благодаря ти, Кинга. Преди да пристъпим към избирането на заместни председателите, бих искал най-напред да благодаря на всички колеги за подкрепата и за усилянията труд през последните две години и половина. Нашата комисия постигна това, което постигна благодарение на активната участие на членовете, които присъстват днес в залата. Ние сме най-активната в законодателно отношение комисия на парламентарна комисия на парламента. Това се дължи на усиленият труд на колегите в различните процедури за тристанни преговори. За мен е чест, че бях избран отново за председател на комисията и мога да ви обещая, че ще работя също толкова силно, колкото го правих до сега и през останалата половина от мандата. Благодаря ви за доверието, макар че нямахте много избор, но още веднъж благодаря ви за подкрепата. А сега пристъпваме към избора на заместник-председатели. Съгласно член 204 от правилника за дейността на парламента, Мисля, че също както Кинг го направи преди малко, трябва да обявя кои са разместите, които вземат участие в гласуването. Те са. Мистер Voss за ЕПП, мистер uh, за ЕПП, for the EPP, uh,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 So those are the substitute. Това са заместниците, които ще вземат участие в гласуването. Така пристъпваме към избора на заместни председатели. По отношение на кворума, установявам, че присъстват над 15 е, члена на комисията и по този начин постигнали нужният кворум. А, сега пристъпваме към процедурата за обявяване на номинации за кандидати за избиране на поста първи, втори, трети и четвърти заместник председател на комисията. Припомня ви, че кандидатът може да бъде номиниран или от политическа група или от най-малко 5% от членовете на комисия, което значи в нашия случай трима членове. Кандидатите трябва да бъдат пълноправни членове на комисията ни и да са попълнили надлежно своята декларация в финансови институции интереси. След номинацията ще попитам кандидатите дали са съгласни с тяхната кандидатура. Госпожо Мецало, имате кандидат за, първ, за първи заместник председател. Да, господин председател, искаме да о, номинираме госпожа Кинга Гао за, заместник, за първи заместник председател. Председателят е, има ли други номинации? Не. В случай, когато има само един кандидат, предлагам да го изберем с аплодисменти. Госпожа Кинга Гал е избрана за първи заместник председател. Um, Продължаваме с вторият заместник председател. Госпожо Зипел, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Може би си спомняте, че за съжаление или за щастие, Колегата Иляна Йотова вече не е в нашата комисия, така че предлагам господин Сергей Станишев като втори заместник председател на нашата комисия. Господин председател, господин Станишев, съгласен ли сте с номинирането? Да. Това е комисията Липе, а пък аз забравих да попитам госпожа Гал дали е съгласна с номинацията си, за което се извинявам. Обявяваме избирането на господин Станишев за втори заместник председател на комисията Липе. Преминаваме към, третият, към поста трети заместник председател. Председателят извинява. Забравихме да проверим с аплодисменти дали господин Станишев е избран. Okay, move to the third vice chair. Така преминаваме към поста трети заместник председател. Госпожо Саргентин, имате думата господин председател. С удоволствие от името на зелените номинирам Ян Филип Албрехт за после трети заместник председател на комисията. Председателят, добре, има ли други номинации? Не. Господин Албрехт, съгласен ли сте с кандидатурата? Да. Добре. Добре, в такъв случай обявявам избирането с аплодисменти на господин Олбрихт. And finally, for the fourth vice chair, I go back to... И така за поста четвърти заместник председател отново давам думата на госпожа Мецела. Благодаря ви за нас е чест и привилегия да обявим госпожа Барбара Кудрицка за поста четвърти заместник председател. Има ли други номинации? Не съгласни с кандидатурата си? Да. В такъв случай госпожа Кудрицка се избира с аплодисменти. Um, uh, Колеги, ще помоля четиримата заместни председатели да се присъединят към нас, след което обявяваме почивка до 15.30 часа, когато ще започне редовното заседание на комисията ни. Моля, заместник председателите да вземат местата си. Благодаря ви.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

Okay, Уважаеми колеги, моля заемете местата си, нека да започнем работата. So, colleagues, if there are no objections to the agenda... И така, колеги, ако нямате... Всъщност, чакайте, извинете. Quiet, just on point. Нека първо да помоля за тишината по приемането на дневния ред. Ако няма възражение, дневният ред е прият. Ян Албрехт, благодаря, господин председател. Нека да използвам тази възможност да помоля за нещо. Имаме честа тук да присъстват двама адвокати, представляващи Едвард Сноуден. Имаше резолюция на Европейския парламент през октомври 2015 година, която беше е, с призив той да бъде защитен като подаваш сигнал. И за това може би е добре да им дадем няколко минути, за да се изкажат и да обяснят какво е положението с Едвард Сноуден. Okay, thank you very much. Благодаря. Благодаря ти, Ян. Да, действително. Сигурно колегите вече знаят, че адвокатите са тук. Сега ти поиска да им дадем няколко минути, за да поговорят за своята дейност във връзка с резолюцията, която вече сме приели, така че има връзка с нашата парламентарна работа. Сега, колеги, ако нямате възражение, предлагам да добавим това към края на дневния ред днес. Приемливо ли е това за всички? Господин Обрихт. Добре. А, трябва да е приемливо, но все пак ще проверя. Ако има някакви промени, ще а, ви дам информация. Председателят а, можем да подходим и по-гъвкаво, държите ни информирани. Благодаря ви, колеги. след избора си ви благодарих. сега като се поуспокоих, си дадох сметка, че ми се щеше да благодаря на специално на онези колеги, които редовно присъстват на всички заседания, на координаторите, на служителите на Либе, на секретарията, на служителите на всички други институции, които присъстват тук, на всички си вършат сериозно работата. А пък работата ни съвсем не е лесна. Интензивни са заседанията ни но лека по лека се превръщаме в нещо като семейство, в което има натрупване на все по-голям експертен опит в областта. Това особено силно въжи за служителите, работили дълго време за Либе, така че нека да им благодаря. И така, колеги, нека сега да преминем по-нататък с дневния ред – Точка 9. Интеграцията на ромите в държавите членки. Положението на ромите и зачитането на основните им права. Това е тема, която сме повдигали тук в нашата парламентарна комисия нееднократно. Наскоро бе прията резолюция за положението с правата, с основните права а, през 2015 година в целия Европейски съюз. ръководителят е, на отдел в Агенцията за основните права, господин Димитра Кополос е тук да представи резултатите от проучването. Господин Шмидт, ръководител на звеното за координация за е, недискриминация срещу и е, по-конкретно за ромите, също е тук. Е, и двамата ще ни информират за стратегията, за стратегията за ромите на национално равнище и за следващите стъпки в политиката. И така давам думата първо на Йоаннис Димитракополос, след това на господин Шмидт и след това ще дам думата на колегите. Благодаря ви много, че сте тук и двамата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Дами и господа, много ви благодаря, че поканихте представители на Агенцията за основните права за да представят пред вас резултатите от своята работа и резултатите, които ни дават малко повече представа за това какво означава да си ром в Европейския съюз днес. През 2008 година Агенцията за основните права из, излезе с първите е, данни от първото проучване възоснова основа на първото проучване за мигрантите, младсинствата и дискриминацията в Европейския съюз. Резултатите бяха доста обезкуражаващи. И възоснова на тези резултати европейските институции, включително и парламента, също така комисията и съвета излязоха с резолюции, рамкови политики и препоръки за справяне с установените проблеми. През 2011 година проведохме едно целенасочено проучване, занимаващо се с повече области от социалния живот, не само дискриминацията. Ставаше дума конкретно за сравнение на положението на ромите с а, а, техните съседи. И тук а, можете да видите втората, второ, резултатите от второто голямо проучване, а, където сравняваме данните за ромите с данните за цялостното население, за да видим до каква степен сме напреднали. Както виждате, резултатите показват за е, разпределени не само във връзка с препоръките на съвета, но и с е, целите за устойчиво развитие и целите за развитие на хилядолетието. Проучването се занимава с ромите в 9 държави членки – България, Хърватия, Чехия, Гърция, Унгария, Португалия, Румъния, Словакия и Испания. Покрити са 80 до 5% от всички роми в Европейския съюз, поне според разчетите на оценките на съвета на Европа. Почти 8000 а, лични интервюта са проведени по 45 минути всяко с а, хора, които са, се самоопределят като роми. И така са събрани данни за още близо 34 000 членове на ромски семейства. Работи се с населени места с поне 5 до 10% от цялото население при изготвянето на извадката. Тоест, не, не, е, не е, бяха посещавани местата, където има най-голяма концентрация на роми, а онези, в които има средна концентрация за съжаление, резултатите са доста обезкуражаващи отново. А, бедността е огромна. 80% от ромите живеят под прага на, бедност, на бедността. Всеки четвърти роми, още по-лошо, всяко трето ромско дете гладува поне веднъж месечно. Всички държави членки са подписали Конвенцията за правата на детето, както и член 3 или не 3 от е, е, е, Римския договор, е, който са длъжни да прилагат. Къде живеят тези деца? Какви са техните жилища? Има много сериозни жилищни проблеми при значителна част от ромското население. Всеки трети ром живее в жилище, където няма водопровод. Всеки десети в жилище, където няма електричество. В допълнение към това, е, няма достатъчно пространство в тези жилища, нещо, което допълва е, сериозния проблем с е, жилищното настаняване. Огромни са разликите между ромите и общото население на страната, в която те живеят по отношение на, жилищата. Друг сериозен проблем е достъпа е, до основни е, комунални услуги, като водопровод, е, канализация, достъп до, до вода, до, до баня. Много често ромите живеят в нерегламентирани жилища и са постоянно под заплаха да бъдат изгонени от там. Има сериозни проблеми и с образованието, ранното образование, но все пак имам подобрение в сравнение с ситуацията в миналото. По-настоящем само половината от ромските деца са в предучилищна в предучилищно образование, а пък почти половината от ромите в, в на последните класове на гимназията не ходят на училище. липсата на образование, именно тези последни години на гимназиалното образование е много сериозен проблем, особено при намирането на работа. И 95% от ромите не продължават образованието си по-нататъка от гимназията. Има и сегрегация в училищата поради разположението на училищата спрямо местата, където живеят ромите. Това е сериозен проблем в България Унгария, Румъния и Словакия. 63% от младите роми между 16 и 24 години нямат работа не, и не учат. В сравнение с 12% от а, неромите в Европейския съюз. Разликата е огромна. Да не говорим, че има и сериозна разлика между половете. В девете проучени страни 72% от рамските жени от 16 до 24 нито работят, нито учат. За, за разлика от много по-малкото такъв процент за момчетата, за младежите роми. Има сериозна разлика между мъжете и жените. 81% от жените е, в Роми в Гърция а, е, нито работят, нито учат. Това е най-високият такъв дял в Европейския съюз. По отношение на заетостта, по-малко от един от всеки три рами а, е, са, а, работят срещу заплащане. 44% от тях работят в домакинства, при които има сериозни проблеми с заедостта на членовете на домакинството. Тоест, при които 20, по-малко от 20% от потенциала е осъществен. Виждате с какво се занимават ромите. Тази жена, която търси метал в едно сметище, много често се занимават с този тип ниско платена и опасна работа, която за повечето от нас е напълно неприемлива като условия. включихме и примери на роми, които работят при такива условия. Когато а, разговаряхме за дискриминацията и за начина по който се преживява тя от а, ромите, събрахме доста информация и се вижда, че те наистина живеят в периферията на европейското общество. Почти 41% са почувствали дискриминация в много области на социалния живот. Особено когато контактуват с обществената администрация или когато влязат в магазин. Това е опит от последните им 5 години. 16 години от влизането в сила на антидискриминационната директива, само много малък дял от ромите се оплакват и подават жалби, когато се сблъскат с такава дискриминация. След това, когато проверихме дали познават правото, което съществува, за да ги защитава, се оказва, че само 36% от тях знаят, че съществува закон против дискриминацията, а 82% не знаеха която да било дискримина... организация, която да предоставя помощ срещу, за пострадали от дискриминация. Защитата от дискриминация, съгласно член 10 от, таз, от посочната директива, изисква всички граждани да бъдат информирани и особено заинтересованите лица да бъдат информирани за техните права. Така че това означава, че приложението на директивата за равнопоставеността е, се сблъсква с е, сериозни проблеми. През ноември миналата година представих тези резултати за първи път и тогава също казах, че става дума за права на човека. Не става дума за политика, става дума за човешко достоинство, което е дължимо на... Е, и, и неотменимо за всеки един гражданин, независимо от неговия происход. Затова е необходимо да се предприемат мерки, за да може политиката да се прилага по-ефективно и настояваме всяка е, всяко нежелание е, за приложение на тази политика също да срещне съответните е, мерки и да бъдат включени ромите в приложението на политиката и в създаването на връзки между общностите на място. И трябва ромите да бъдат овластени, трябва те също да приемат своето приобщаване като важна кауза. И ние трябва да ги подкрепим в това. Благодаря. Thank you very much for that assessment. Благодаря за тази оценка. Господин Шмидт сега ще се изкаже. Моля ви да се придържате в рамките на 10 минути, защото много колеги искат да зададат подробни въпроси. Искаме да разберем наистина какво е положението на ромите. Моля ви, съответно, да се придържате към 10 минути, които са ви отпуснати. Ще имате възможност за подробни отговори по-късно. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Поздравление от името на Европейската комисия за това, че ви преизбраха. Ще положа всички усилия да се вместя в тези 10 минути. Уважаеми депутати, от името на Европейската комисия трябва да кажа, че е за мен удоволствие да съм тук сред вас. Искам да споделя какво смятаме ние относно ромската интеграция. Вероятно, добре знаете, че комисията редовно изготвя доклади относно прилагането на националните стратегии – предвидени в европейската рамка. Вероятно знаете, че последният доклад се появи на 27 юни 2016 година. На няколко пъти сте имали възможност да разгледате този доклад. Ето защо аз мисля, че мога да се насоча към най-важните аспекти на оценката. Доклада и неговата оценка от една страна разглежда ролята на комисията, от друга страна мерките на ниво държави членки в различни области. Хоризонтални мерки, правни мерки, мерки свързани с образованието, жилищното настаняване, структурни мерки, мерки за финансиране и така нататък. В допълнение, в доклада от 2016 година. За първи път изготвяме документи или фишове за отделни държави членки с по-подробна оценка. Какво е интересно за общо европейското ниво? Нека първо да кажа няколко думи за положителните тенденции. Мисля, че следва да ги припомним. На първо място сега са на лице съответните структури за координиране, за обмен на добри практики, за наблюдение. Конкретни примери. Съществува мрежата на така наречените точки за контакт по въпросите на ромите в всяка една държава членка. Благодарение на съответната точка, органите събират информация за положението на ромите. Точно толкова важни са и срещите на представителите на гражданското общество. Системата тук е на две нива. От една страна, в държавите членки съществуват така наречените национални платформи за ромите. Те функционират. От друга страна, на лице е и Европейската платформа за интеграция на ромите. Това са много важни платформи, Целта им е да се обменя информация, полезен опит и да се обменят и добри административни практики. Както и да се управлява, естествено. И накрая, нещо, което дебело трябва да се подчертае, сега Стратегията за интегриране на ромите наистина е тясно обвързана с стратегията Европа до 2020 година. От 2013 година насам в така наречените специфични за държавите препоръки имаме конкретни препоръки за онези държави, в които интегрирането на ромите все още куца и съответно заслужава внимание. Това е един изключително мощен инструмент. Трябва да се спомене и елемента на финансова помощ. Искам да подчертая, че за онези държави членки, за които се отправят конкретни препоръки, интеграцията на ромите е неразделна част от структурните програми и финансирането по тях. Говорим за около милиард и половина евро. Така че, виждате, много възможности могат да се създадат тук в страни от конкретните програми за интеграция на ромите, които управляваме централно от Брюксел. Нека да спомена някои от тях. Една програма, която течеше до миналата година, програмата за, за ромите, за, за културния обмен. Трябва да спомена и още една програма, която се нарича Права, равенство и гражданство. Тази програма е по-скоро свързана с грантове. По нея участват различни ромски организации, които получават средства. И накрая, но не и на последно място по значение, правната рамка. Вероятно знаете, че има две важни директиви. Директивата за расово равенство, както и рамковото решение на съвета, насочено срещу расизма и ксенофобията. Искам да подчертая в тази връзка, че Комисията през последните две години започна да разглежда отблизо доколко законодателството се прилага. И ние не се свеним да започваме процедури по нарушение тогава, когато положението не може да бъде подобрено и добрите практики не помагат. Нека да кажа естествено, че не искам да създавам впечатлението, че е, сме доволни от това, което сме постигнали. Много може да се направи, но основната структура за успеха е на лице. Възниква въпроса какво се прави на място в държавите за подобряването на живота на ромите, за подобряването на съществуването на ромската популация. Току-що чухме от представителя на Агенцията за основните права, че няма много с какво да се похваля. Мисля, че само по два аспекта можем да кажем, че има надежда, че се случва нещо положително. Не ме разбирайте погрешно. какви са тези два аспекта. Значи, нивото на бедността е 80%. Всеки може да каже, че това е нелепо, но ако погледнете положението от преди 5 години, тогава говорихме за невероятните 90%. Така че ние можем да кажем, че колкото и бавно да се случва промяната, тя се случва. Естествено, следва да ускорим темповете. На следващо място, втория показател, който е много по-окоръжаващ, е, началното образование. Знаем, че образованието е ключа към интегрирането в обществото. Началното образование е единствената област, в която се вижда, че интегрирането на децата, независимо от етническия им происход, се подобрява. В някои държави членки интегрирането на ромските деца в началното образование е на ниво над 90%, което е нещо изключително положително. Но като цяло положението не може да бъде определено като задоволително, съответно нашия доклад прави редица препоръки. На първо място препоръчваме съответното законодателство да се приложи, да се приложи директивата за борба с расизма, да се приложи и рамковото решение. На следващо място идентифицирахме проблема с изгонванията по етнически признак. Това е нещо изключително неприемливо. Говорим много за този проблем, говорим за сегрегацията, що се отнася до жилищния фонд и като цяло призоваваме за по-добро оптимизиране на, на мерките, за да може наистина да се постигнат конкретни мерки там, където се харчат много пари. Накрая, но не и на последно място по значение, събирането на данни трябва да се подобри. Имаме нужда от по-добри лостове за наблюдение. Това са основните ни препоръки. Съвсем накратко искам да кажа какво направихме от средата на 2016 година насам. Естествено, Европейската комисия напълно подкрепя парламента в неговия призив за ден на възпоменанието на, на ромите. Знаете, че 2 август е този ден. Ние работихме активно за съответното честване. Дадохме ход на много различни програми. Най-важното постижение обаче са заключенията на съвета от 8 декември. В тези заключения държавите членки поемат ангажимента да предприемат действия в редица области. Говори се за забрана за дискриминация на ромите, забрана на така наречения антициганизъм и за много други неща. Въобще много се радваме, че подобни е, заключения бяха прияти на общо европейско ниво. Що се отнася до комисията, трябва да кажа, че ние сме в средата на нашия мандат и е време да започнем да отчитаме какво сме постигнали. Трябва да се обърнем към различните заинтересовани страни. Естествено, разчитаме и на външни оценки и научни разработки, трябва да намерим конкретните доказателства. Всички знаем, че не сме постигнали много, но твърденията трябва да се подплатят и с конкретна информация. За това мисля, че съвсем скоро ще има цялостна оценка на ситуацията. Господин председател, 50 секунди повече говорих, отколкото ми отпуснахте. Моля да ми простите, председателя. Говоря за това, че трябва да се спазва времето, защото много колеги са работили по въпросите на ромите. Аз, например, работя още от 99-та година, много преди големия взрив на разширяването от 2004 година. Казах ви, че трябва да се ограничите, защото ще има подробни въпроси от колегите, които много добре разбират тематиката. Нека да чуем сега кой ще се изказва каже. Списък е дълъг. Ще си скажете по реда, по който сте поискали. Нека и аз да задам един въпрос в началото, във връзка с нещо казано и от двама ви. Споменахте директивата за равенство по расов признак и решението на съвета. Колегите, които отдавна са в парламента, вероятно ще си припомня, че това са двата инструмента, които трябва да защитят ромите и да зададат правната рамка. Искам да попитам дали сме стигнали до етапа, в който тези два нормативни акта са полезни и дали може все още да ги определяме като полезни. Защото комисията предприема действия за прилагането на законодателството, но не знам дали те са достатъчни. Темата е изключително сложна и комплексна. Директивата за равенство беше създадена и с много други цели и тя беше създадена преди доста време, преди да се положат много усилия за интеграцията на ромите. Затова нека да задам този въпрос. Започваме с Сурая Пост. Благодаря. Искам да благодаря за този доклад на Агенцията за основните права. Искам да кажа, че цифрите са изключително плашещи. Аз не съм особено очудена. Много добре познавам положението. Аз съм активист от дълго време. Била съм експерт в Европейския съвет. Когато говорим за агенцията, как стигате до всички роми, които, например, са в покрайнините на градовете или в горите даже. Има хиляди селища, които не са свързани с град или село или с каквото и да било. Между 500 и 1200 души живеят в подобни места. Те нямат достъп до комуникации, до вода, въобще нямат достъп до нищо. нищо. Те просто са захвърлени там. Това са страшно много хора. И те също трябва да бъдат отчетени по някакъв начин. Имам един въпрос. И то е следния. Какво да правим от тук нататък? Аз ще започна да пиша нов доклад по собствена инициатива относно ромите. Очаквам с нетърпение сътрудничеството и с вас, и с Агенцията по основните права. Лично аз трябва да кажа с оглед на 30 годишния си опит, че добре, че все повече и повече се признава антициганизма. Мисля, че е много добре, че има и дата, която да се използва за почитане на падналите роми в Холокоста, в рамките на Холокоста. Мисля, че Европа трябва да има обаче нещо като комисия на истината за, за ромите. Тя ще е много ценна за справяне с антициганизма. Мисля, че трябва да се концентрира тази комисия в четири е, конкретни области, за да се постигнат конкретни резултати в Европа. Кои са тези четири области? здравеопазване, е, работа, е, образование и настаняване. Освен това се обръщам към комисията. Какво ще кажете вие за една такава комисия на истината? Мисля, че трябва да кажем, че днес ако някой дискриминира ромите, не го сочат с пръст. Има хора в автобусите, които дискриминират ромите в Европа, има политици, които дискриминират ромите. И ние трябва да опишем точно защо положението на ромите днес е такова. Е, те имат много е, сериозна и тежка история и трябва да се говори и за нея. Мисля, че е добре, че вие говорите за устойчивите цели на ООН, но така наречените процедури по нарушаване е, срещу Чехия, Словакия и Унгария. Какво искате да направите от тук нататък? Е, ще включите ли в подобни процедури по нарушение Италия, Гърция? На следващо място, така наречените принудителни изгонвания от България. България е много интересен пример в това отношение. Нещо трябва да се направи и то сега. На следващо място. Структурните и регионалните фондове в Европа, които се използват за реставриране на ромските жилища, вместо да се намери възможност за нормално жилище. Какво се прави в тази връзка? Толкова от мое име you, Soraya. Благодаря, Сурая. Корнелия Ернст има думата. Ja, vielen herzlichen Dank. Много ви благодаря. Благодаря ви за проведеното проучване и с това ще ни представите резултатите от него. Много е добре, че разполагаме с тези факти, макар те никак да не ни радват. Нямаме повод за задоволство. Виждате как се отнасяме с хората, които те първа пристигат в Европа, но случая с ромите е съвсем различен. Те живеят на територията на континента ни от стотици и стотици години. През 2011 година беше приета стратегията за интеграция на ромите – това обаче трябваше да е само първа стъпка, последвана от редица други такива. Не смятате ли, че е дошъл момент Европейската комисия да наложи някакви санкции на държавите членки, които не спазват а, основните човешки права по отношение на ромите? Или смятате, че може да продължим да работим по стратегията с, с настоящите и инструменти? Преди месец излезе проучване, свързано с. А, е, принудителното стерилизиране на роми. Какви са последните данни за този вид практика, в частност в Чешката република? Бих искала да знам дали е сложен край на, този, на тези практики. Също така, често ромите се децата роми се изпращат в училища за деца с увреждания, които не допринасят тяхната интеграция. Госпожа Калаца Билт. Благодаря ви, Клод. Аз също работя от години по темата и за мен докладът на, на агенцията е добре е дошъл, защото за първи път ни припомня колко тежко е положението на ромите. А ромите са граждани, както всички останали, които би трябвало да се възползват същите права, като всички останали европейски граждани. Особено притеснява казаното за децата. През 2014 година отправих въпрос към Европейската комисия и се радвам, че комисията действително е поела ангажимент да работи по темата, но сега през, при призовавам да вземат по-строга позиция спрямо държавите членки, които не изпълняват своите задължения. А въпросът ми е как се използват европейските структурни фондове Европейски социален фонд, Европейския фонд за селско стопанство и, и е, селските райони, Европейския фонд за регионално развитие, отговор, който получиха, че те не могат всъщност да получат нужните им средства за борба срещу дискриминацията и насърчаване на интеграцията поради прекалено слабата е, участие на местните и регионални власти. Така че се питам дали от 2014 година насам е имало някакво подобрение. Аз лично посетих една държава членка, в която има, където са има много сериозни проблеми, няма да я назовавам, но никак не бях доволна това, което видях, защото все още липсва прозрачно за начина по който се разходват средствата от европейските фондове, за да гарантираме, че децата ходят на училище, че ромското младсинство има адекватни условия на живот и адекватни жилища, че защото целият този порочен кръг на дискриминацията веднъж за винаги е разрушен. Така че бих искал да питам Европейската комисия как може да гарантира, че средствата от Европейските фондове се използват по прозрачен и адекватен начин. А следващия въпрос е свързан с идентификацията, защото един от проблемите, особено за децата, за да имат достъп те до образование и до медицински услуги, те се сблъскват с проблема, че много често тези деца дори не разполагат с документи за самоличност. И тук не говоря за самоличност като принадлежащи към дадено младенство, а самоличност като граждани, които да им дадат възможност за достъп до тези услуги. из, изолацията на това младсинство е толкова силна, че хиляди роми са буквално принудени да напуснат а, държавите членки от происход и да се озоват в друга държава членка при още по-тежки условия на живота. Така че положението наистина е много тежко и мисля, че можем да положим повече усилия. Благодаря ви. Господин Нидерман има думата. You, благодаря ви, господин председател. Най-напред благодаря ви за проведеното проучване. Само, не наистина е от съществено значение. Мисля, че много може да обсъждаме методологията и това как може да се достигне до отделните робски общности, но това е до тема на друг разговор. Сега бих искал да се спра на политическите последици от този доклад. Понякога остана впечатлението, че сме световни шампиони по организирането на конференции и други срещи, но на практика почти нищо не се случва. Ето защо ми се струва, че за мен поне има два много важни елемента. Първо, не съм особено оптимистично настроен спрямо прилагането на националните рамкови програми. Моят личен опит, не само от моята държава членка, но и други държави членки, показват, че разполагаме с нужните институции и нужните възможности, но националните власти не искат да използват тези инструменти и тези институции. Така че въпросът е как, какви са възможности за оказване на някакъв политически натиск върху държавите членки. Това беше първият ми въпрос. Вторият въпрос е свързан с хората на Организацията на гражданското общество. Опитът ми показва, че много НПО активно работят на местно равнище с местните общности. А едновременно с това знаем, че има държави членки, които нападат същите тези НПО. Така че смятам, че е наше задължение да променим статуквото и да работим в много по-тясно сътрудничество с организациите на гражданското общество. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Знаем, че Европейската комисия играе много добра роля като изпълняващ орган в много случаи, но все пак трябва да се запитаме те биха могли да го правят още по-ефикасно. Въпреки, че толкова много зависи от държавите членки, как може да постигнем напредък? Чуваме различни идеи в дебата днес. Тук госпожа Баура Спинели има думата. Благодаря ви. Благодаря ви, че ни представихте този толкова интересен доклад и вашето интересно проучване. В Агенцията за основните права показвате една доста безпокоителна картина. Показвате ни провалът в Европейската стратегия за интеграция на ромите. И както вие самите казахте, основното, единствено възможно решение всъщност е овластяването на самите роми. И въз основа на тази основна цел за овластяване и емансипация, бих искала да ви задам два въпроса, свързани с основните пречки, свързани с основната цел емансипация на дискриминираните общности. На първо място, факт е, че ромските общности като цяло не са добре запознати с правата си и съответно те много често, много рядко, извинете се, опитват да търсят съдебна помощ, когато са жертва на дискриминация. Ето защо смятам, че запознаването с правата е първа стъпка в процеса на емансипация. Това въпрос е, е свързан с събирането на данни. То е много важно, макар както да знаем, всички жители на Европейския съюз са и граждани на съюза. Важно е обаче да разполагаме с по-надежни данни, а ми се струва, че в момента се запускваме с много сериозни пречки. Европейската сметна палата вече обърна внимание на този проблем. Европейската комисия реагира и стана ясно, че много често най-уязвимите общности се плашат от преброяването на населението, особено преброяването въз основа на етнически принципи. Това е един страх, който е дошъл с вековете, с векове на преследване и на изолация. Така че се питам как вие гледате на този въпрос. Често ромските общности всъщност се опитват да прикрият своите ромски корени, което пък от своя страна води до огромни трудности, защото самата ромска общност не е призната като такава. Това е явление, това е тенденция, която на времето ни беше позната с евреите. Сега вече няма такъв проблем с евреите. В Европа но има проблем с робската общност, която не е достатъчно призната като такава. Благодаря ви. И Барбара, госпожа Стевенс има думата. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да направя някои коментари и да задам един въпрос. Изслушах представите представянето на положението за, на ромите в източна Европа. Смятам, че тези данни са много тревожни и трябва да си дадем ясна сметка за уязвимото положение на ромите. Едновременно се обаче трябва да видим какво самите роми могат да направят. Защото когато анализираме положението в Европа, в градове като Гент, например, Мога да ви кажа, че в моя град, в Гент, има доста голям брой роми и деца и възрастни, които живеят в нашия град. Много съм работила по темата, когато бях член на Общинския съвет на Гент, как можем да приобщим тези хора. И дори кметът на Гент се обърна с въпрос към Европейската комисия, как могат да се използват европейските структурни фондове, да се помогне на ромите, включително и в Източна Европа. И много често се оказва, че националните или местните власти не се възползват от възможността да използват тези средства и съответно компетентните органи в съответните държави и членки не винаги разполагат с нужните средства. В някои случаи може би липсва и нужната воля за ефикасна интеграция. А когато говорим за европейски проекти, винаги се изисква дял от съфинансиране в размер 10 до 15%. Някои държави и членки твърдят, че те не са в състояние да предоставят нужните средства. Данните, които цитирам тук, на които се позовавам тук, са от миналата година. В Кент разгледахме внимателно този въпрос и се запитахме защо ако тези средства систематично не се разходват в източна Европа, защото не използваме тези средства в западна Европа. Запитахме си, задахме си този въпрос в Белгия, тъй като има много голям брой роми, които живеят на нашата територия. Ние не винаги разполагаме с нужните средства, за да им помогнем. Така че се питам дали тези средства, за които говорите, европейските фондове са на разположение единствено и само за държавите от Сушна Европа. Разбирам, че трябва да са привилегировани региони, но ако е ясно, че средствата не се разходват там, се питам защо да не се даде възможност а, тези средства да се използват в, за конкретни проекти за приобщаване на ромите в Западна Европа. Eh, Благодаря за този доклад. Жалко е, че положението не се подобрява, а толкова години вече говорим за ромите. Мисля си следното. Ако една държава иска да стане членка на ЕС, тя трябва да изпълни критериите от Копенхаген. Значи три типа са те – политически, економически и административни. Говори се и за човешки права. Често говорим за човешки права в залата. Казваме, че те трябва да се спазват в целия свят. Само, че даже в нашите държави членки ние не успяваме да го правим. Например, Румъния – която е държава членка вече 10 години. От самото начало ние си затворихме очите и вярвахме, че румънците ще изпълнят критериите. 10 години изминаха, какво е направено? Европейския съюз направи всичко възможно. Значи, е, намали се ставката за съфинансиране от социалните фондове, това обаче не помага. Трябва да има по-ясни критерии за държавите членки, които не изпълняват критериите. Трябва да направим нещо. Е, тези държави трябва да помогнат на своите собствени граждани. Аз съм от Швеция. Откакто някои държави членки станаха държави членки, при нас дойдоха много просеци. Просеци, които седят пред всеки втория магазин в Швеция. Е, те живеят при много тежки обстоятелства. Доклад след доклад е, се появява, където се говори за контрабанда на хора, е, злоупотреби с хора, които са с увреждания, слепи, стоят 12 часа на ден в студа, трябва да действаме категорично. Затова искам да попитам, какво ще направите, за да може съответните държави да изпълнят начертаните критерии? Имате ли конкретни предложения? До никъде не стигаме. Толкова години изминаха. А що се отнася до Швеция, какво да направи пък Швеция? Ние да си затворим ли очите пред човешкото страдание? Отговорете, моля. Finally, uh... И накрая госпожа Сипо. Благодаря. Ам, честно казано, нямам думи. Слушам този доклад. Въпросът е, че това, което се променила от, от 2008 до 2016 година, остава въпрос, на който все още нямаме отговор. Как се е променил животът на тези хора? Добре, по-малко от тях живеят под прага на бедността, обаче всъщност какво се е променило за тях? Добре, статистиката малко се е поправила, но дори да се поправила до някъде, продължава да е просто срамна. Гледаме ем, цифрите и просто не мога да си представя, че тези хора живеят в сърцето на Европа. Пък комисията какво казва? Ми трябват ни повече данни. Е, колко повече данни? Кога най-сетне ще признаем, че има хора в Европа, които живеят в ужасяващи условия, в неприемливи условия. Не ни трябва повече статистика, не ни трябват повече семинари, трябва ни яснота как да се справим с проблема на място. Все говорим за християнство. А, Матей 25 Исус казва Онова, което правиш на най- подценения от братята ми и сякаш го правиш на мен. Достоинството на хората се мачка ежедневно, а ние какво правим? Еми, организирам още един семинар или още една конференция. Не искам никакви повече конференции. Искам да знам какво може да се направи на място, за да се помогне на хората. Благодаря. Uh, um, Благодаря много. Е, много сериозни са тези изказвания, тези искват и сериозни отговори. Обаче, за съжаление, нямаме време. Имаме по само 5-6 минути на човек. Господин Димитър Копол, заповядайте. Благодаря. Нека първо да се извиня за това, че няма как да покрия всичко, така че съвсем накратко да започна от законодателната рамка. Доказателствата, които сме събрали с времето, не само за приобщаването на ромите, но и за мигрантите и други маргинализирани групи, ЛГБТИ, насилието срещу жените и прочие, всички тези данни показват, че има проблем с познаването на правата от страна на самите тези хора. И във връзка с директивата за равнопоставеността на расите има един сериозен проблем капацитета на органите, свързани с равнопоставеността, да подкрепят хората, когато трябва да се полагат жалби за случаи на неравнопоставено третиране. И така сблъскваме се с проблем при приложението и по отношение на директивата за равнопоставеността между расите и по директивата за равнопоставеност при наемането на работа. Споменахте крайната маргинализация. Попитахте а, о, нашето проучване покрива ли я. Покрива е също, да, но като цяло целта беше да съберем възможно най-представителна извадка от близо 6 милиона роми, живеещи в Европа. Казвате, че има срамна дискриминация, че това е, е, има своите исторически корни, че е политически въпрос. Да, действително, има множество факти, които са събрани за третирането на ромите в различните държави членки години наред и е въпрос на политическа инициатива да се признае това. Но освен това, такова едно признаване няма да е само изявление, но и насока към гражданите, да знаят какво да правят, какво, как да реагират, когато видите ни деца, които играят в някаква кауза. Или пък а, дискриминация срещу някого, как да действат, как да им помогнат. Важно е да се прилагат тези директиви на практика. И тук става въпрос за конкретните подробности и за това как управляващите органи формулират конкретните изисквания, когато подават искания за а, заявки и за интерес за определени проекти. За това е необходимо да има обучение за тези а, власти. Такова обучение вече се провежда о, и се организира от комисията и ние а, се включваме. Сега, сега няма да навлизам в повече подробности, но още два е въпроса. Е, дали има сериозни усилия за е, приобщаване на ромите. Е, честно казано, от 15... От преди 15 години са ни данните, по-малко от едно поколение. Така че, въпреки че ние като европейци може да имаме много а, силни емоции, когато става дума за хора, живеещи в а, м, условия като от третия свят, в кавички, а, тук в Европа. А, но трябва да си даваме сметка, че отнема дълго време тези хора да бъдат изведени от а, бедността все пак трябва да търсим подобрения, да настояваме да има повече доказателства, че някои неща са се променили. И в заключение нещо, което е важно за много от нас работещи за приобщаването. Основният призив е достоинството. Основната тема на всички усилия за приобщаването трябва да е насърчаване на човешкото достоинство на ромите. И другата много важна дума е доверието. Думите овластяване и включване се използват много, непрекъснато даже. И на хората им е писнало от тези думи. Обаче думата доверие действително заслужава да я поставим в центъра, защото ромите не вярват на политиците, дори когато те се опитват да им протегнат ръка и да ги включат в някакви проекти. Другото нещо е, че има твърде малко доверие и сред местните органи за това, че каквито и да било инвестиции, които правят за подобрение на положението на ромите, ще доведат до някакъв положителен резултат, който да е и устойчив. Затова трябва да продължим да работим и всички въпроси, свързани с включването, развитието, правят на човека, са въпроси, които имат нужда от време, за да се постигнат резултати. Благодаря. Благодаря, господин Шмидт. Благодаря. Нека да започна от казаното от госпожа Спинели. казахте, че много от ромите лъжат за своята а, и, идентичност. Мисля, че това е сериозен проблем. Всъщност, а, вие казахте, че там е проблема. Еми, а, да, действително, ако има хора, които а, а, се сблъскват с такъв проблем с своята идентичност, че трябва да лъжа за нея, това е сериозен проблем, сериозен социален проблем. Не само 10-20 години съществува този проблем, векове наред съществува този проблем и съответните предразсъдъци също съществуват векове наред. Не можем а, тук от Брюксел да махнем с а, вълшебна пръчка да изчезнат предразсъдъците във всички на, и най-малките даже сълца навсякъде в Европа. Това са теми, а, по които трябва да се работи на място. Трябва да се работи и за менталитета на хората. А, другият въпрос. Достатъчни ли са правните норми? Те са от преди няколко години. Говорихте за правото а, за борба срещу расизма и за рамковото решение на съвета. Обаче мисля, че тук въпросите са малко по-различни. Става дума за следното. Прилагат ли се изцяло тези инструменти? И по-настоящем отговорът ни е не. Така че, мисля, че е важно да разгледаме инструментите, с които разполагаме. А някои от тях ги имаме едва от 2014 година. Едва тогава са били приложени. Трябва да се използват напълно и да се види дали водят до резултати. Още нещо. Има сериозни въпроси в някои държави, членки сериозни проблеми не само що се отнася до условията на живот, но и що се отнася до въвеждането нормите в правото. Не става дума за погрешно приложение. Става дума, че реално не се предприемат съответните мерки. Има нежелание има някои проблеми, които се споменават. Говорите за принудителната стерилизация. Такова нещо в Европа няма. Имаше, да, в комунистическите диктатури, но ако имаше такова нещо сега в Европа, това нямаше да се случи. Говорите и за сегрегацията в училищата. Това не се прави непременно Злонамерено обаче определени ситуации са довели до сегрегация. Тогава а, дайте да приложим съответните правни инструменти и да кажем, че това няма да се толерира повече, да се вземат мерки срещу съответните държави членки нито една държава членка няма да си позволи да заяви, че това е правилно, просто да, ще кажа, че търсят инструментите, за да се справят с ам, сегрегацията, която е възникнала. Същото въжи и за документите за самоличност. Действително е ужасно, че има хора, които трябва да живеят без документи за самоличност тук в Европа в днешно време. За коментарите за самопомощта. Да, действително тя е много важна. Опитваме се да използваме средствата, с които разполагаме. Имаме съвместна програма с съвета на Европа. Опитваме се да направим така, че жените да познават добре правата си. Е, жените се информират как да могат да се защитават. Знаете, директивата за мерки срещу расизма казва, че е необходимо да има органи, които работят в областта на равнопоставеността в всички държави и членки. Целта е съществуващото право да се прилага е, по един разумен начин. Е, това обаче не се случва при ромите. Промените в начина на мислене могат да станат единствено на местно равнище. Що се отнася до структурните фондове, има рамково решение на съвета и има определени препоръки в него а, е, за използването на структурните фондове по а, това как и в какви области могат да се използват те. Тоест, това са препоръки, които трябва да се спазват. Това не означава, че който да било иска да си затваря очите пред страданието на а, други хора. От 2011 година имаме такава стратегия, продължаваме да работим, а, правим стъпки постепенно. А, в правилната посока са и се надявам, че ще можем да продължим да работим в тази посока. Благодаря много. за съжаление не разполагаме с достатъчно време, а пък към раб... дневния ни ред беше добавена и допълнителна а, тема, както поиска господин Албрех, така че съвсем накратко. Госпожа Сипел, не мога да приема заявлението, че никой не поставя под опасност положението на хората а, целенасочено, а просто има държави членки, които не правят достатъчно. Не, не е това. Това не е вярно. А, според мен има държави, които съвсем целенасочено не правят нищо и затова те са отговорни. Има определени правила. Децата трябва да ходят на училище. Деца живеят в малки села, далече от училището няма е, междуградски транспорт, родителите им нямат деца, обаче никой не прави нищо да се промени, промени положението. никой не прави нищо от страна на властите, се казват е горкичките. Властите не трябва да имат не трябва да се позволява на властите да си намират решение да не променят ситуацията. Аз съм съгласна с Биргет Сипел. Затова искам да кажа следното. Ако искаме наистина да решим проблемите, с тях трябва да се заеме цялото общество. Човешките права трябва да обхванат и ромите. Ето защо е необходимо да има координирани действия. Имам един, едно предложение към комисията. Може да има един проект, по силата на който различни координатори в различни генерални дирекции е, да се събират и да координират усилията. Не може да решим проблема с образованието, без да решим проблема с жилището. Ако искаме децата да ходят на училище, те трябва да има и какво да ядат в къщи. Когато говорим за антициганизма, искам да кажа, че той е точно толкова голям, колкото в Швеция, колкото в Франция и колкото и в Румъния. Навсякъде един и същ. Ментално той присъства. Европа трябва да се получи от историята си. Потисниците трябва да помолят потисканите за извинение. Това е стъпка в цялостния процес. Може би процес ще отнеме дълго, но ако не направим първата крачка, ще продължим да ставаме свидетели на дискриминиране от страна на политици, от страна на обикновени хора в автобуса и къде ли още не. Няма абсолютно никакви последици за онези, които говорят против ромите и нещо трябва да се направи. И трябва да се включи нещо подобно в националните стратегии. Barbara, благодаря ти, Сорея. Барбара, знам, че си поискала думата, но... Нямаме време. Да, скоро ще започна да съжалявате, че сте ме избрали за председател. Моля те, само едно изречение. Shall I No, no, no. I, I, Barbara, maybe no. we... Да го кажа ли това едно изречение или не? Да не го казвам. Добре. Say, colleague... Знам, колеги, знам, че искате да направите коментари в отговор, но моля ви се, е просто ам, разберете ме, е, това са сериозни въпроси. Има тук депутати от различни държави членки. А, е, има хора, които имат много опит, работили в тази област и а, мисля, че със сигурност има какво много, какво ще да се каже. Просто е добре, че е, събрахме информация за ужасяващото положение в момента. Всъщност съгласна съм с госпожа Сипел. Всъщност нещата всъщност не се променят към добро, към по-лошо, особено след е, кризата от 2008 година за ромите. Със сигурност нещата се влушават. Въобще има много, много работа още. И трябва ние да настоим темите, които обсъждахме, да бъдат включени в приоритетите възможно най-скоро. И да продължим да ги обсъждаме. Благодаря на е, участниците, благодаря на депутатите. А сега, колеги, Трябва бързо-бързо да преминем към следващата точка. Когато одобрихме дневния ред, казахме, че ще включим възможност за изказване за 5 минути на двамата адвокати, представляващи Едвард Сноуден, които ни предоставят последваща информация във връзка с резолюцията, одобрена на 12 марта от Европейския съюз, е, от Европейския парламент. И така, колеги, ще е, дам думата на адвокатите. Знам, че това е интересно за много хора, включително и за хората, гледащи нашето заседание по интернет. Не разполагаме с много време, така че бъдете възможно най-кратки. Благодаря, господин председател. Аз се казвам Бен Уайзенер. Представлявам една организация в САЩ. Тук при мен е господин Калинг от е, Европейската асоциация за основни права. Аз съм представител на Едуард Сноудън в САЩ, а колегата е представител на Сноудън в Европа. Сърдечни поздрави от Едуард Сноудън. Той много благодари за приятата резолюция. Признавате го за борец за човешки права. Призовавате държавите членки да му дадат закрила. В нашите общества има различни виждания относно това какви политики по наблюдение трябва да се провеждат, но има общо виждане, че свободните общества трябва да говорят по въпроса и то открито. И не може служителите по разузнаването да взимат решения за всички нас при закрити врата. За съжаление, Надявах се, че преди края на мандата на Обама ще успеем да стигнем до приемливо решение по случая Сноудън. Това не се случи. Едвард Сноудън все още е изправен пред сериозни обвинения, които се определят като продаване на държавна информация, държавна тайна на чужди сили, е, други държави. По силата на тези обвинения господин Сноудън може да бъде екзекутиран, така поне твърдят някои. Ние сме тук, за да пледираме да не забравяте господин Сноудън. Той може много да даде на всички. Би искал да дойде при вас. Сега естествено не може да го направи, но се надява да може да го направи в близко бъдеще. Той има много опит, който може да сподели с вас благодарение на този опит вие може да работите по-успешно с масовото наблюдение и по въпросите на свободните общества. Надявам се, че комисията ще подплати с конкретни действия своята резолюция и ще призове отново държавите членки да дадат закрила на господин Сноудън. Благодаря за времето. Няма да говорим в рамките на 6 минути, които ни отпуснахте. Благодаря, казва председателя. Благодаря за това, че дойдохте при нас. Тук разбирам, че имате и други срещи извън парламента. Няма да дебатираме сега. Ваш домакин е господин Албрехт. Ако има колеги, които искат да разговарят с вас, те могат да разберат каква е вашата програма тук в парламента. Ако колегите се интересуват, за повече информация може да се обърнат към господин Албрехт и неговите сътрудници. Благодаря ви за тази презентация. Сега преминаваме към точка 10. Въпрос искане за писмен отговор от комисията. Въпросът е внесен от Жерар Дюпре. Става дума за решенията за връщане в 6 Евродак. Благодаря, Жерар, за това, че прояви търпение. Сега ще ти дадем възможност да представиш своя въпрос. Нека да кажа, уважаеми колеги, че комисията изпрати отговор на 13 януари. Що се отнася обаче до един друг въпрос на парламента. Крайният срок изтече днес и няма отговор. Нашата практика в подобни случаи е да посочваме с пръст проблема и днес ще следваме тази практика. Жерар, заповядай. Имаш думата. Мерси, президент. Благодаря ви, господин председател. Да, малко съм объркан, защото вече за втори или за трети път Европейската комисия ми, от, ми отговаря след изтичане на крайния срок. Предполагам, че единственото възможно обяснение е, че искат да чуят гласа ми в тази комисия. По този случай по да ми отговорят писменно съответните срокове. Добре, малко по-сериозно. Ще се опитам да ви повторя въпроса, който зададох. Съгласно член 14 на предложението за Евродак, се предвижда задължение за всяка държава членка да снема биометричните данни на всяки, всеки гражданин на трета държава, който пребивава незаконно на територията на съответната държава членка. Но времено с това член 6 от директивата за връщане предвижда държавите членки, цитирам, да вземат решение за връщане срещу всеки гражданин на трета държава, който пребивава незакономерно на тяхна територия. Край на цитата. Тоест, лицата, които пребивават незаконосъобразно на територията на държава членка, ще бъдат включени и в Евродак, и в ШИ, защото в ШИ се предвижда включването и на лицата, за които има решение за връщане. Какъв е смисъл от това фигуриране и в двете бази данни, и в ШИС, и в Евродак? Има ли лица, които трябва да бъдат включени в Евродак, съгласно член 14 на решението продължението за Евродак, но за които да няма решени за връщане, които да не трябва съответно да бъдат включени в ШИСИ. Да, ако има такива лица, какъв е смисъл техните данни да бъдат включвани в Евротак? Тоест, защо трябва техните данни да бъдат включени и в двете системи? Това е въпросът ми към комисията. Между времено получих отговора на Европейската комисия, но имам и допълнителен въпрос. Okay, С едно усещане за дежавю ще попитам колегите дали искат да се изкажат. Господин Коелю. Господин председател, ако не възразявате, нека да задам допълнителен въпрос, след като чуем отговора на комисията. Благодаря. Да, това винаги е добра стратегия. Обръщаме се към комисията. Господин или госпожа Клер Худ от Генерална дирекция вътрешни работи. Заповядайте. Uh, you, uh, Благодаря, господин председател. Добър ден. Всъщност, аз съм Мауро Галиарди от същия този отдел. Аз ще отговоря на въпросите в началото. Бих искал да се извиня за това, че се забавихме с предоставянето на отговор. Благодарим на господин Дюпре за този въпрос. Той е изключително логичен. В момента се водят разговори по ШИСИ Евродак. Нека да подчертая следното. Както се заявява в обяснителния меморандум, меморандум целта на Евродак е да улесни издаването на повторна документация на, на, на допълнителни документи в случай, че мигрантите решат да се върнат и да извършат придвижвания към други държави членки. Това би способствало за намаляването на сроковете, може да допринесе и за справяне с измамите по отношение на самоличността, чрез използването на биометрични данни. Има и второ а, решение във връзка с един а, въпрос по темата сигнали с цел отказ от влизане или пребиваване. Целта тук е друга. Държавите членки трябва да гарантират, че връщането е осъществено. И за съответните връщания се изпраща информация. Благодарение на тази информация може да има координация в рамките на бюрото, познато като Сирене. Така се отчитат изискванията на различните видове нормативни актове. По този начин, освен това, ще се опростят и правилата, свързани с зимното признаване на решенията за връщане. С други думи, данните на един и същ мигрант могат да присъстват и в ШИС и в Евродак. Въпреки това обаче, Следва да подчертаем, че достъп до тези данни имат различни органи за различни цели и ще има различни периоди за съхраняване на тези данни. Ще и се спазва принципа за ограничаване на целта, с която могат да се използват данните. С други думи, двата инструмента са създадени за да се допълват. Например, данни за връщания могат да се вписват в ШИС само след като е публикувано съответното решение за връщане, а данни в Евродак могат да се включват на по-ранен етап, независимо какво е решението. Съответно, ако един незаконен мигрант се укрие, дори да няма информация в ШИС, информация за този мигрант ще има в Евродак. Друг случай е следния. Може да има информация за това, че гражданин на трета страна е санкциониран за криминално престъпление. Подобна информация ще присъства в ШИС, но не в Евродак. Надявам се, че по този начин отговарям ясно на вашите въпроси. И сега, господин Коелю, преди да дам думата на Жерар Дюпре отново. въпрос и след това ще дам думата на господин Депре. На френски. Господин председател, по принцип съм съгласен с Жерар Дюпре, но днес не ти се разминават. Разбирам отговора, който ни даде Европейската комисия. Целта на двата инструмента е различна. И ако има някакво съмнение за евентуално дублиране на процедурите, аз смятам, че би трябвало да се съсредоточат наличните ресурси върху ШИС, защото тази система е по-мощна и с по-широк обхват, т.е. се държа по-голям брой данни. Ако целта е да се избегне дублирането, смятам, че трябва да се засили е, информационната система на шведското пространство, а не обратното. Но ние сме в позицията да взимаме законодателни решения, от които се определят ШИС-2 законодателно предложение вече беше представено от Европейската комисия, така че ми се струва, че бихме могли да проведем същият този дебат в съответният момент, когато обсъждаме предложението и в момента, в който обсъждаме каква ще е новата стратегия на 62, за да може тя да отговори възможно най-бързо на взетите решения за връщане. Благодаря ви. Okay, Gerard, please. Gerard? Mr. Greeley's point, please. Благодаря, господин председател. Много съжалявам, че Карлос не споделя моето мнение, но пак аз съм съгласен с него. Съгласен съм, че ако някъде трябва да се търси централизиране на данните, то би трябвало да се търси на нивото на ШИС. Ще направя един коментар и ще задам два въпроса. Първи коментар – Разбирам, че промяната на системата Евродак предвижда да се снемат 10 пръстови отпечатъки от всеки незаконно пребиваш на територията на Европейския съюз и е, лицево разпознаване. А в новата система за влизане и излизане се предвижда 4 пръстокова отпечатъка и е, лицево разпознаване. Така че питам, защото тук се предвиждат, в един случай се предвиждат 10 пръстокова отпечатъка, в другите 4. Има ли някаква причина, не се ли търси оперативна съвместимост на другите системи на Европа? които прилага Европейската комисия. На второ място, ако видите кои са лицата, които попадат в съответната категория, имам следния въпрос към Европейската комисия. Запознате ли сте с а, това, колко ще бъдат лицата, които ще бъдат включени в Евротак и няма да бъдат включени в ШИС и колко ще бъде броят на хората, които ще бъдат включени в ШИС и няма да бъдат фигурират в Евротак. Според няма да има кой знае колко много такива лица. А промяната на Евротак ще бъде на стоеност 29 милиона евро. Питам се дали това дублиране действително е нужно. Тоест поддържам първоначалния си въпрос. Благодаря ви. Благодаря ти, Жерар. Дали мога да дам думата отново на комисията? за да чуем отговорите на тези допълнителни въпроси на господин Дюпре. Just briefly, please. Thank you for... Благодаря за думата. Първо ще отговоря на втория въпрос. Всъщност логиката е подобна ние смятаме, че има полза от това в някои случаи да има дублиране на информацията поради различните цели на двете бази данни. Идеята на предложението за ШИС във връзка с информацията за връщане не е сведена само да, до това да се дава информация за евентуална идентификация. Идеята е да има и възможности за последващи действия във връзка с решението за връщане и в крайна сметка да може да се предприемат мерки за отстраняването на лицето и за затваряне на съответното досие, като се удостовери, че лицето е напуснало шенгенското пространство. Що се отнася до Евродак, сценария е съвсем различен. Става дума за издаването на повторна документация за едно лице, което може да се е опитало да излъже за своята самоличност. По отношение на допълнителния въпрос – мога да отбележа, че съществуват разлики между предложенията. Нека да ви напомня, че работната група за оперативната съвместимост продължава своята работа. Комисията следи какво се случва и ще продължи да го прави в рамките на тази година. Жерар, искаш ли да кажеш нещо? да, ще се върна и на броят за постъковите отпечатъци и за въпрос. Ще се върна отново на тази тема с нови доводи. Благодаря, казва председателя. Благодаря на господин Коелю за това, че също участва в разговора. И двамата сте с голям опит. Господин Депре е справо внесе тези въпроси. Те са важни. Казвам, господин Дюпре, че е добре, че внесохте тези въпроси, тъй като проблема е голям. Темата беше и остава важна. Дебата беше полезен, макар че има известни разминавания във вижданията. Благодаря на комисията за отговорите. Благодаря ти, Жерар. Имам и втори въпрос. Pardonnez-moi, président, il y a eu deux. Извинете, господин председател, но има и втори въпрос. Sorry, Gerard, you're, you're absolutely right. Please go ahead. Извинявайте, Жерар, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Отново става дума за 6. Член 24 на регламент 1987 от 2006 година предвижда условията, при които може да се подаде сигнал с цел отказ на влизане или на пребиваване и условията, по които може такъв сигнал да се въведе в 6.2 2 от държавите членки. Тези условия са доста широко обхватни и за това в съображенията от преамбюла на същият е, този регламент се предвижда възможността за предлагане на хармонизация от страна на Европейската комисия, хармонизация на условията, в които се е, въвежда този сигнал. Към момента се оставя много голяма свобода на действие на държавите членки. А, член 24 алинея 5 предвижда преразглеждане три години след влизане сила на регламент на Европейската комисия на разпоредбите на член 24 и възоснова на този преглед да направи съответните предложения за постигане на по-високо равнище на хармонизация на критериите за въвеждане на сигналът. Оттам там има много прост въпрос. Извършва ли Европейската комисия предвиденото в член 24 преглед и ако да, кога възнамерява да излезе с предложения за хармонизиране или за промяна на регламента? Благодаря ти, Жерар. Извинявам се, не видях, че има въпроси по член 24. Обръщам се към комисията. Направихте ли преглед на член 24? Това е втория въпрос на господин Дюпре. Благодаря, господин председател. Аз се казвам Верле Клархол, ще отговоря от името на комисията. За съжаление, трябва да призная, че наистина отговор е, на този въпрос нямаше, но аз вече мога да кажа няколко думи. Оценъчният доклад, който съдържа самата оценка за член 24, се появи на 21 декември. Значи този доклад съдържа и информация относно оценката на член 24. Резултатите от оценката могат да се видят и в предложенията за промяна на ШИС. По-конкретно използването на ШИС за гранични проверки и използването на ШИС за връщанията. Времето ни изтича, Жерар, много набързо. Приемам този отговор. Е, класически отговор от страна на Жерар Дюпре, казва председателя. Благодаря на комисията за информацията по тези два въпроса. Вече казах, че дебата беше полезен. И така, колеги, спираме само за няколко секунди и след това ще преминем към точка 12, диалога с комисар Йорова. Виждам, че докато аз работех интензивно по предишните точки, комисаря вече е тук. Комисаря вече дойде. Готови ли сте за следващата точка с комисар Юрова? Точка 12, е Структуриран диалог с комисар Вера Йорова, член на комисията, отговаря за правосъдието, потребителите и равнопоставеността на половете. Наричаме това структуриран диалог. Това означава, че се опитваме да внесем малко повече структура от обичайното. Първо ще имаме изказвания на координаторите, след това на депутатите. Ще говорим за работната програма за 2016 година, приоритетите за 2017 година. Вместо да отнемам от времето ви, ще ви дам думата, госпожо комисар, след това ще дам думата на координаторите и на другите колеги. Сега няма кой знае колко колеги е в залата, но мисля, че те ще започнат да пристигат. Е, отново казвам, за да имаме наистина един добър дебат, ще ви помоля да задавате уместни въпроси. Ще говорим и за така наречената Privacy Shield или щита за личните данни. Госпожо комисар, давам ви думата. Много се радваме, че сте тук сред нас. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, най-напред бих искал най-сърдечно да ви поздравя Клод за изпирането ви за отново за председател на тази комисия. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа през новата година. Миналия път за последно се срещнахме през септември или октомври миналата година. Междувременно се случиха много неща. И се радвам, че мога да бъда днес сред вас и да ви дам съвременени данни и да ви обясня как тук нататък ще потича съвместната ни работа. Мисля, че всички ще се съгласите с мен. 2016 беше трудна година за Европейския съюз. И най-добрият начин, по който може да отговорим на този факт е, че е, сме възможно най-добре подготвени, за да се справим с предизвикателствата, по които се справим нашите граждани, а именно да опазим личните им данни, да, им, да подобрим сигурността и да ги опазим от а, киберзаплахите и а, е, речта на омразата. Постигнахме значителни проблеми напред, като например за процесуалните права или борбата срещу измамите с, средства на Европейския съюз. Постигнахме напредък и изготвянето на Европейската прокуратура. Благодаря ви за градивните критики, които ни помогнаха да подобрим своите предложения и се надявам да продължите да го правите и през втората половина на вашият и моят мандат. Вече разполагаме с много добра рамка за личните данни в Европейския съюз. Сега вече трябва да гарантираме доброто и прилагане и също така да вземем предвид правилата, свързани с електронната комуникация, включително и в рамките на европейските институции. Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с компетентни национални органи, с представители на бизнеса и с НПО, за да гарантира правилното прилагане на рамката още от 1 януари 2018 година. Работим с редовни срещи на работната група по член 29, за да гарантираме пълна хармонизация при прилагането. Винаги съм твърдяла, че с приемането на общата рамка за защита на личните данни, работата не е приключва, напротив, чака ни още много-много работа и то в тяхно сътрудничество с партньорите ни, с работната група от за член 29 действително да е, превърнем е, тази рамка в е, действителност и да постигнем основната ни съвместна цел, а именно да има хармонизирани правила, които да се прилагат на равнището на целия Европейски съюз. По въпроса за предложението на Европейския съюз за личните данни, които са под Гидата на, на председателят АНСИП трябва да гарантираме, че няма никакво дублиране между общата рамка и е, правилата за да се гарантира пълно равенство и, пъл, и пълна яснота за бизнеса и за гражданите. разглеждането на регламент 45 от 2009 година предвижда унифициране на всички правила за всички институции на Европейския съюз и всички агенции. И направеното предложение трябва да влезе в сила от май 2011 година, паралелно с а, директивата за общата рамка и решител на вашата подкрепа за постигане на бърз напредък по текста и на двата регламента. На 10 януари Европейската комисия също така представи своят стратегически подход за трансграничните споделяне на данни, като основната ни цел е да гарантираме, че всеки път, когато се предоставят трансгранично лични данни на европейските граждани, това се случва с съответните инструменти за тяхната защита. Работим в тясно сътрудничество с трети страни, партньори и ги насърчаваме да приемат стандарти на личните права, които да отговарят на европейските стандарти. И също така работим за възможно сключване на решение за адекватно с ключови търговски партньори в, в Азия, начало с Япония и Южна Корея. И двете страни наскоро приеха или усъвремениха своето законодателство за защита на личните данни. Освен това, ще и играем по-активна роля на международните форуми за постигане на високи стандарти за щитаничните данни на световно равнище. Така, например, ще настояваме за бързо приемане и преразглеждане на конвенцията на съвета на Европа 208. Също така имаме нужда и от а, благонадежен обмен на лични данни, който да спазва съответните европейски стандарти. И в това отношение рамковото споразумение за трансфер на лични данни с Съединените щати, които приехте с огромно мнозинство през декември, показва как сътрудничеството ни с ключови трети страни може да се осъществява паралелно с прилагането на високи стандарти за защита на личните данни. Мога да ви осведомя също така, че съгласно направените решения за достъпа до правна защита в съответния законодателен акт Съединените щати. Решението рамковото решение ще влезе в сила от февруари 2017 година, което ще предостави равнопоставеност на европейските американски граждани при търсенето на съдебна защита в Съединените щати. По отношение на тенденцията Privacy Shield, мога да ви осведомя, че Европейската комисия и компетентните национални органи работят в тясно сътрудничество в Съединените щати за прилагане на рамката. В момента до момента 1700 предприятия са се регистрирали и системата работи добре. Сега разчитаме на новата администрация в Съединените щати да спази платите ангажименти в рамките на Privacy Shield. Като, например, спазване на директива 28, която е основна част от Privacy Shield и дава възможност за достъп до лични данни по съображения свързани с националната сигурност. Също така се предвижда и продължаване на ефективното функци... функциониране на новозададеният пост омбудсман. Много е важно да се гарантира че съответните органи за на личните данни на Европейско равнище и в Съединените щати вземат активно участие в подготовката на системата. Както преди съм го казвала, много се надяваме Европейския парламент да играе активна роля в целия този процес. Но дори и преди първата процедура за съвместен преглед ще започна да работя съвместно с с партньорите ни от американска страна за пълно сътрудничество от тяхна страна и за целта ще посетят Съединените щати в началото на пролета. А сега няколко думи по въпросите и графика ни за работа в областта на наказателното право. Най-напред бих искала да ви благодаря най-искрено за постигането на споразумение за директив за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Това е много съществена стъпка в борбата за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Включването на сериозните, на тежките е, злоупотреби с е, ДДС, тежките измами с е, ДДС, както и включването на този вид е, правонарушения в приложното поле на Европейската прокуратура ще бъде много важна стъпка напред. Това ще гарантира ефикасна борба срещу този вид комплексни правонарушения. Преди една година всички ни се струваше това невъзможно, а сега тежките измами с ДДС от трансгранично естество са включени в мандата на, в прошлото поле на, на директива защита на финансовите документи на Европейския съюз, за което ви благодаря. По въпроса за Европейската прокуратура винаги се стремяла към изграждане на една стабилна институция, която да гарантира сигурност на бюджет на Европейския съюз и да гарантира изграждането на ниско пространство на право и сигурност на Европейския съюз. Но на съвета ПВР през декември Швеция заяви, че не може да се присъедини към Европейската прокуратура и това беше потвърдено заседанието на Кора Пер миналата седмица. Ще има не официален съвет по въпросите на правосъдието идната седмица и ще се обсъдят евентуалните възможности стъпки напред, ако не се постигне единодушие в съвета. Се предвижда възможност държавите членки, които искат да учредят Европейската прокуратура, могат да го направят в рамките на силеното сътрудничество. Разчитам на пълната ви подкрепя за създаването на Европейският на офиса на Европейския прокурор, дори дори това да, никак, да, няма, да ни е лесна задача. Работи в тяхно сътрудничество с службите на Малтийското председателство, за да гарантираме създаването на Европейска прокуратура и нека да го кажа много ясно от сега, за да бъде ефикасна на тази новосъздадена институция, трябва да включва възможно най-много държави членки. Предвижда се нова рамка за признаване на решенията за иземване и замразяване на активи. Близо 98% от приходите от незаконна дейност продължават да не се иземват, когато става дума за трансгранични случаи. Ние предлагаме ясни правила и ясни срокове, включително и много кратки срокове за замразяването на активи, 48% за признаване и прилагане на решението чрез използване на стандартни формуляри. Друг въпрос, по който работим е трансграничния достъп до електронен доказателствен материал. Интернет е безграничен, но юрисдикциите на държавите членки имат свои граници. Ето защо стават все по-нужни електронни доказателствени материали в а, днешните съдебни производства. Ние работим по темата. И също така това е много важен инструмент, с който да се предотврати финансирането на туристична дейност и да защитим националните бюджети, чрез промяната на директивата за борба с изпирането на пари. Знаете, че има мандат за преговори от страна на съвет и се надявам Европейският парламент да, даде, да бъде готов със своя мандат, ако не тази седмица, да възможно най-скоро. Бих искала да подчертая колко важно е да се запази високото равнище на амбиции в отношение на прозрачността за реалният бенефициер. Също така трябва да отбележа, че чуха притесненията, които изказахте миналата седмица по отношение на списъка на високо рискови трети държави. Много сериозно гледам на въпроса и в момента изготвяме оценка на това как може да се изготви този списък. Работим по път на карта и ще ви осведомим своевременно. Уважаеми членове на Европейският парламент, съвсем накратко искам да спра няколко, да спра няколко важни въпроса за борба срещу ръчта на омразата, защитата на жените и децата мигранти и ромите. Новият инструмент, който разработихме е етичният кодекс за поведение за борба срещу речта на омразата в интернет. Той беше договорен с редица интернет компании през май 2016 година. Резултатът от първите наблюдение през, през септември 2016 година постигна известно известен напредък, но и много възможности за пълното прилагане на този кодекс на доброто поведение. Резултатите зависят много от, от съответната държава членка, различни скоростта, с което се свалят незаконните интернет страници все още много, се, много зависи при изпълнението на тези факти от езика на държавата членка, която е подала сигнал, което не е допустимо. Работим и за постигане на напредък, като например прозрачност за потребителите и използването на положителна риторика за противопоставяне на риториката на омразата. Подобен вид риторика може да, се, да бъде много силен инструмент в борбата с радикализацията. Благодаря на всички вас, които много активно се ангажираха в форума за правата на децата и в частност за защита на децата мигранти. Средствата от програмата DAFNE за 2016 година се съсредоточиха по тази тема и в момента из работи по изготвянето на съвместно съобщение за подобряване положението на непридружените малолетни мигранти. Също така продължаваме да обръщаме сериозно внимание на жените мигранти. Има насок и наръчник с насоки как трябва да се гарантира справедливо третиране на жените мигранти и жените търсещи убежище. Знаете, че предлагаме Европейския съюз да ратифицира конвенцията от Истанбул, която съдържа и разпоредби свързани с жените мигранти. В момента правим оценка на нуждата да се предприемат допълнителни действия в тази област. Ромите продължават да са обект на дискриминация в ежедневието в Европа. Подкрепяме държавите членки в тази област, но едновременно с това започнахме и редица процедури за неизпълнение на задълженията по отношение на борбата за директива по отношение на директивата за борба с расовата дискриминация. Тази година също така ще има и средносрочен преглед на европейската рамка за националните стратегии за интеграция на ромите на държавите членки. Това ще бъде първа стъпка за подготвяне на новата стратегия след 2020 година, когато изтече настоящата. Също така работим и за равенство на лицата ЛГБТИ, което беше поставено миналата година. Европейската комисия взема участие през месец март на конференция, организирана от Малтийското председателство и ще ви информира за списъка на предвидните действия. В заключение още веднъж бих искала да подчертая колко важно е тясното ни сътрудничество по всички тези досиета. Трябва да използваме инструментите, с които разполагаме и да ги засилим, когато е нужно, за да отговорим възможно неадекватно на предизвикателството, под които сме изправени. С търпение очаквам въпросите ви и коментарите ви за това как можем да постигнем всички тези наши общи цели. Благодаря ви. Um, um, Благодаря, госпожо комисар. Действително спряхте се на изключително много теми. Комисарът Аврамополос също ще бъде тук утре и той сигурно ще се спре на много въпроси, може би не толкова много по брой, но действително изключително важни въпроси и очаквам да се срещаме често с вас, да работим по тези теми, защото темите са наистина много и сериозни едвам се справяме да ги обхванем. Така че, може би, ще намерим начин да го правим а, така, че да обхващаме повече от подробностите. Сега разполагаме с а, сравнително достатъчно време, а, така че имате по две минути колеги, тъй като има много желащи да се изкажат. Нека да започнем първо от е, координаторите, след това ще дам думата на останалите членове на комисията. Господин Абът е, и, от, и госпожа Мецела. Е, благодаря, господин председател. Съвсем накратко, за да може и другите ми колеги да имат време. Казахте, че 2016 година била трудна. Може ли да потвърдите дали вече сте заявили пълните ангажименти, сте получили пълните ангажименти от страна на ООН, че всички на Съединените щати, извинете, че ще се изпълнят всички поети ангажименти. А, колко интензивно поддържате връзка с администрацията на Съединените щати, за да може гражданите ни да са сигурни, че ангажиментите ще бъдат прияти, изпълнявани напълно. Споменахте и други страни, Япония. А, що се отнася до а, Япония и други страни, как вървят нещата с приложението. Сега за уязвимите жени казахте допълнителни действия. Какви точно допълнителни действия ще разглеждате, а, освен обикновеното изпращане на средства към съответните държави членки? Благодаря ти много. Биргит Сипел. Е, от името на социалистите демократите. Благодаря, госпожо Юрева. Първо по въпроса за Европейската прокуратура. Чудя се, може ли тя да а, е, стане успешна, ако не всички държави членки участват? Не. Друго нещо, ако те участват, какви са конкретните права на европейския прокурор в сравнение с националните прокурори? и как може да се организира достатъчно добро сътрудничество. И още нещо, ако имаме пълни права на, за Европейската прокуратура, какво ще е влиянието върху правата на лицата, подлежащи на а, действия на прокуратурата, как ще се гарантират техните процедурни права и още нещо допустимостта на доказателствата. Положението в държавите членки е различно, не е ли необходимо да имаме ясни правила? Още един въпрос. Базите данни, с които разполагаме, те са много. Говорим обаче за личната неприкосновеност. Но всъщност тези банзи данни все повече се използват от правоохраняващите органи. Как може да се гарантират някои елементи в тази област, например презумпцията за невиновност? Е, също така във връзка с дебатите за оперативната съвместимост, как се вземат прави тези въпроси. И накрая, в не една и две страни има притеснения, че положението на жените се влушава, че техните права не се спазват. Не възнамерявате ли да действате? Това ще бъде обсъдено със сигурност в петък. Алде, госпожа Инфелд като координатор. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Съвсем накратко, нямаме много време по трансатлантическия въпрос рамковото споразумение трябва да влезе в сила на 1 февруари. Така разбирам, но също времено много добре знаем, че предварителното условие е да се оттеглят изключенията към ам, закона за а, е, личната неприкосновеност, защото иначе а, е, няма как да се твърди, че е, този текст е валиден. Омбудсманът е премахнат с прехода към новата администрация, обаче няма нов омбудсман. Какви са гаранциите, че ще има нов омбудсман? преди напускането на длъжността си, президента Обама прие нови правила, които позволиха на Националната служба за сигурност да събира масови количества информация без защита на личната неприкосновеност. Също когато говорим за прехвърлянето на данни към трети страни, които се разглеждат като основни търговски партньори, това е важен въпрос. Преговорите с Съединените щати и нещата протекоха така, че когато става дума за прехвърлянето на данни, съвсем не съм убедена, че ще се прилагат съответните стандарти по правомерен начин. И във връзка с тази, тази, този въпрос отново споменахте, забелязах, че наскоро сте съвсем наскоро сте публикували а, преразглеждането на споразуменията за данните на пътници. какво означава обаче това, че те, това споразумение е все още е извън мерките за защита на личните данни? Просто продължава да бъдат недостатъчно включени всички изисквания защита на личните данни и се притеснявам, че президентът Тръмп едва ли ще бъде пионер в областта на тяхната защита. Но може би ви имате повече информация от мен. От името на групата на зелените, госпожа Сърчентини. Благодаря. Три въпроса. Първият въпрос. Може би ви се струва, че това беше преди много време. Обаче през последната седмица на своята работа президент Обама позволи НСА, Националната агенция за сигурност, да обменя суровите данни, които събира с останалите агенции за сигурност, като ЦРУ, ФБР и други. Това са новини от Нью Йорк Таймс. Как ще се отрази това на Privacy Shield? По-рано НСА споделяше с своите колеги а, анализирани данни, не и суровите данни. Как ще се отрази това? Второ, за недискриминацията. Това е папката от миналата година, в която става дума за равнопоставеността на хората, принадлежащи към групата ЛГБТ И ам, Искам а, от името и на колегата Луначек да ви попитам какъв е напредъка в тази област. Миналата година спом... обещахте, че редовно ще ни информирате, така че дайте ни информация какво е направила комисията от приемането на списъка на действията до сега и накрая по равното третиране в вашето писмо при стъпването в длъжност от 2014 година. Председателят на комисията Жан-Клод Юнкер ви възложи задачата да деблокирате директивата по равнопоставеното третиране. Предстои председателството на Малта. В тази връзка какви конкретни действия ще предприемете през следващите месеци, за да се деблокира тази директива и да продължи работата по нея? Благодаря много. Преди да отговорите на тези въпроси. И госпожо комисар, може би а, а, мога да ви помоля и аз да ни представите а, документацията. ще дам думата само на тези координатори, които са тук лично. А, опитвам се да се движи възможно най-стегнато и бързо напред, за да може да имаме време за отговори. Заповядайте за отговор. Благодаря. Ще се опитам да отговоря едновременно на всички въпроси, свързани с настоящото положение след промяната на администрацията в Съединените щати. Първо по Privacy Shield. И вие и аз добре знаете, че функционирането на Privacy Shield е процес. Това е система, механизъм, а не е отделно решение. И тази система предвижда постоянни действия и изпълнение – на ангажиментите и от двете страни на Атлантическия океан. Основните ангажименти са е, за изпълнение от страна на Съединените щати. Седем са органите в Съединените щати, които трябва да продължат да работят съгласно споразумението по си ШИЛ, Федералната комисия по търговията, органите за държавна сигурност на Съединените щати, това са все ам, органи, които трябва да изпълнят своите задачи. На този етап това, което очаквам е нещата да продължат напред. Разбира се, няма как на този етап да предвидя дали мога да предполагам, че господин Тръмп ще бъде госта, голям защитник на личната неприкосновеност на европейците. Едва ли някой от, от нас тук би предвидил такова нещо, но аз внимателно съм обсъждала темите с, с партньорите ни от другата страна на, на океана, с конгресмена Бренер съм разговаряла и настояха. и той му е написал вече писмо, в което да обясни значението да на гарантирането на сигурността на данните, преминаващи от Европейския съюз на Съединените щати и значението на Privacy Shield като систем, И планирам да пътувам до Съединените щати възможно най-скоро с цел да се срещна с господин Рос, който е, ще бъде е, нашият партньор в тези преговори. И възнамерявам за пореден път да подчертая огромното значение на това правя се шилд да продължи да функционира добре. Иначе, както обясних, Решението за Privacy Shield на този етап е едностранно решение, приложено от Европейската комисия и може а, с а, решение на комисията да бъде преустановено неговото действие. Наблюдаваме как ще работи новата администрация в Съединените щати по други теми. Очакваме внимателно да следим как ще се изпълняват всички условия, които забраняват масовото следене и позволяват събиране на информация само там, където има необходимост. За това и тази информация следва да бъде пропорционална на необходимостта съвсем скоро, още преди пътуването ми до Съединените щати, ще ам, зададем въпроса как ще продължи да работи омбудсмана. Омбудсманът съществува именно за целите на приложението на Privacy Shield. Омбудсманът все още не се е занимал с нито една жалба заявих пред медиите, че бих се радвал някой клиент на Twitter да подаде жалба пред този омбудсман, защото Twitter е типичен случай, срещу който може да се подаде жалба. А, за да видим как функционира омбудсмана и в крайна сметка един от основните елементи при изпълнението на неговите задачи е неговата независимост, да, да видим как функционира тя. Така, имаме доста работа. Увериха ме хората, които добре разбират положението в Съединените щати, че господин Тръмп е бизнесмен, който разбира какво е добро и какво е лошо за бизнеса. Така че най-вероятно ще оцени е, въпросите, които повдигаме от бизнес гледна точка. Но аз е, ви уверявам, че е, е, ще настоя на нашата гледна точка, която е в защита на личната неприкосновеност на европейските граждани. Ще имаме среща през септември, но също времено има и други канали на обмен на информация, не само в официалните, а също и връзките с неправителствените организации в Съединените щати. Наблюдаваме американските медии и органите за защита на данните също наблюдават ситуацията. И така, първият ни годишен преглед ще съдържа картината на действителността такава каквато е, без да бъде разкрасявана. Целта е да се гарантира защитата на правата на европейските граждани и на тяхната лична неприкосновеност, когато данните им се прехвърлят към Съединените щати. По рамковото споразумение искам да ви информирам, че на 17 януари 2017 година държавният прокурор на Съединените щати разпредели 9 компонента а, по различните агенции, включително а, Департамента на правосъдието, Департамента на държавната сигурност и други. И с това споразумението може да влезе в сила на 1 феврари, както бе предвидено. Ако се наложи да се посочат допълнителни агенции, т.е. ако новата американска администрация промени институционната структура, на правоприлагането в Съединените щати. От наша страна също има за, за, спрямо нас има ангажимент да бъдат посочени тези нови агенции изрично. Това е положението на този етап. Декларацията на комисията ще бъде публикувана в официалното издание на 1 февруари, заедно с официално съобщение за влизането в сила. Декларацията вече е публикувана на веб страницата на съвета във връзка с приемането на решението на съвета за подписане на рамковото споразумение на 2 декември 2016 година. За международните прехвърляния. Госпожа Софи Интфелд зададе този въпрос. Съобщихме, че ще разгледаме възможността да се вземе по-нататъчно решение по отношение на адекватността, ако установим, че в някои трети страни са налични съответните гаранции за защитата на личните данни на гражданите и не можем да вземем подобно решение без подробности да познаваме системата в съответната държава. Знаете за решението Шремс. Съдът зададе много ясни критерии за това какво трябва да включва едно такова решение за адекватност, какво трябва да бъде изпълнено, за да може да бъде обявена адекватност. Има ново право, прието в областта в Южна Корея. И точно тези стандарти прилагаме сега, за да направим оценка на стандарт на защитата на личните данни. 108 държави разполагат с някакво, някакви правни текстове, защитаващи личните данни, но само някои от тези държави а, разполагат с такива стандарти, че да може да разгледаме тяхната система, за да видим дали или не има адекватност. Решенията за адекватност всъщност са малко рисковани. Комисията е длъжна да взема тези решения и става от тук нататък отговорна за случващото се в тази трета страна по някакъв начин. Затова трябва да сме много внимателни. Обмисляме по-подробно да следим ситуацията в Бразилия, също така мислим и за Индия. Но за тази година по-интензивната, по-интензивната работа в а, тези оценки ще бъде а, по Япония и Южна Корея. Запазите данни, оперативната съвместимост, напълно сте прави. Много активни сме в тази област, защото в крайна сметка има и заплахи за сигурността и е необходимо да имаме по-ясна представа за това кой се движи в различните държави на Европейския съюз. За това прилагаме Шенгенската информационна система, работим по новната система вход и изход, работим и по други системи и винаги и по един или друг начин тези системи работят за събиране на някакви данни лични данни на хора, европейци и, тре, и граждани на трети страни. И търсим възможно най-добрите начини да защитим личните данни и личната неприкосновеност на хората и много активно участваме при работата по всички тези нови системи и без нашето одобрение, нито една от тези системи не може да бъде е, прията, дори не може да бъде предложена. Така че участваме в този процес и залагаме всички високи стандарти за защита на личната неприкосновеност при тези системи. След това по оперативната система, съвместимост на системите и е, ефективността, защото тези електронни системи са много скъпи и трябва да работят възможно най-ефективно и економично. Да работим и по тази тема. След това Европейската прокуратура, както казах в уводните си думи. Ам, както казах, в крайна сметка загубихме единодушието поради съобщението на Швеция и поради гласуването в горната камера на Холандския парламент, където също бе заявено несъгласие Холандия да стане страна от червителка на прокуратурата. Има и други страни, които се колебаят, като Польша, например. Бях във всички тези страни, в парламентите им. Работя интензивно с министрите на правосъдието на тези страни. Защо искат тези страни да стоят на страна? Ами, имат най-различни причини. Ще спомена позицията на Швеция. Някои, някога представители на Швеция заявиха, че Швеция няма нужда от прокуратура, тъй като тяхната прокуратура работи добре. И аз тук си давам сметка, че всъщност има недоразбиране, защото Европейската прокуратура няма за цел да подобри прокуратурата, работата на прокуратурите в държавите членки. Целта е да се засили преследването на престъпленията срещу финансовите интереси на Европейския съюз. А, за шведите има много силен аргумент. Ако те се въздържат, ако откажат да участват в системата, те на практика се отказват от шанса си да бъдат контролирани парите на техните денокоплаци, защото Швеция е нетен вносител в европейския бюджет. Положението в Полша е съвсем различно. Аз бях там, разговарях с президента, с други важни политици, които оказват въздействие върху процеса. В Польша проблема е по-скоро конституционен. И поляците трудно ще се прегънат. Как може обаче държава членка, която получава една четвърт от структурните фондове, да остане извън системата? В крайна сметка целта на системата е да разследва измамите и корупцията във връзка с структурните фондове. Не мога да си представя, че нещо подобно ще се случи. Ето защо всички ние трябва да помислим какво да правим с новата кохезионна политика, ако изобщо ще има такава след 2021 година. Европейската прокуратура трябва да бъде част от структурата. По отношение на верижните измами, ДДС, трансграничните измами. Тук се случи нещо мащабно. И точно това ме накара да работя усилено за Европейската прокуратура и да пледирам пред държавите членки да прегърнат идеята. Момента на истината ще дойде след решението на съвета. Ние планираме да се обърнем към съвета. Това ще стане през март и ще видим колко държави членки ще се присъединят в крайна сметка. Имаше и въпрос относно компетенциите, жените, миграцията, председателя. Може ли да отговорите по-късно, тъй като ще има и други въпроси, свързани с прокуратурата и жените и миграцията. Софи, нещо много важно. Отмяната на дерогациите по така наречения закон за личната неприкосновеност. Председателя, но и други колеги чакат, така че може би комисаря може да отговори следващия път, когато взима думата. Колеги, една до две минути, не повече. Списъка е много дълъг. Ще карам по реда, по който сте заявили своето желание. Започвам с господин Здеховски. Ještě едно ti gratuluju k znovu. Благодаря, Клод. Поздравление още веднъж е, за това, че сте преизбран за председател въпреки Брексит, продължаваме да подкрепяме своите британски колеги. Ще да кажа от консерваторите, обаче вие сте от лейбаристите. Госпожо комисар, имам един въпрос. По-настоящем повече от 400 евродепутата подготвят призив към вас относно един конкретен случай в Чехия. Чешката полиция, полиция в момента издирва Михалка, едно малко момиче, което се изгуби в района Усти над Лабем. Нашия призив е свързан с действия, които биха помогнали да се спасят много човешки животи. Малта е една от държавите, която е приложила и въвела една система за предупреждение. Същото въжи и за Словения, и за Харватия. Искаме системата да работи в целия Европейски съюз. Става дума за нещо изключително успешно. Аз не ви принуждавам да работите с лица, за които се знае, че имате лош, лош опит, но какво да направим за децата? Тъй като много деца изчезват и трябва да се направи нещо. Повече време нямам. Благодаря госпожа Киничи. Grazie Presidente e grazie signora Commissaria per la sua presenza qui. Благодаря. Благодаря на комисаря за това, че е тук при нас. Няколко думи за вашето предложение във връзка с борбата с финансирането на тероризма и организираната престъпност. Вие говорите за взаимно признаване, за замразяване на активи, за заповеди за замразяване. Говорим за единен правен инструмент, по силата на който да се признаят органите, които имат право да замразяват активи. Ние в Италия имаме отрицателен опит. В продължение на много години се борим с организираната престъпност. Затова искам да попитам следното. Не трябва ли в приложното поле на директивата да се включат процедури за превентивна конфискация на активи. Естествено, това трябва да стане със съответните гаранции. В Италия нещо подобно се прилага срещу мафията и по този начин се урязват потоците средства към мафията. Мисля, че подобна мярка ще е изключително важна, ако искаме да се справим с организираната престъпност. Следващо място, вие много бегло споменахте непредружаваните непълнолетни. Тази тема много ме вълнува. Имаме една интергрупа по този въпрос. Аз съм съпредседателка заедно с госпожа Кораца Билт. Какви мерки предвижда комисията за да се справим с проблема на непълнолетните, които са без документи? Те трябва да бъдат защитени в крайна сметка. Благодаря госпожа Лаурестин има думата. Благодаря ти, Клод. Поздравления, госпожо Йорова. Благодаря за това, че защитата на данните е приоритет за вас. Сега вече прилагаме законодателството. 15 месеца имаме за финализиране на процеса. Вероятно си спомняте, че когато работихме по регламента и директивата, много говорихме с държавите членки за институцията отговорник за защита на данните. Говори се, че трябва да има такива лица в различните компании. Имаше настояване подобни лица да бъдат част от правоприлагането. Какво ще стане в крайна сметка? Ще има нужда от подготовка, от обучение, от някакъв вид стандарт – Става дума за конкретна образователна дисциплина. Доколкото знам, в сферата на образованието, в правните факултети, например в университетите, много не се говори за, за нещо подобно и няма готовност да се действа. Как ще се постигне готовност само за 15 месеца? Благодаря, господин Бони. Благодаря, госпожо комисар, за това, че направихте презентация. Поздравления, Клод, естествено, за преизбирането ти. Мисля, че ще се действаш за успешната ни работа във всички области. Няколко въпроса. Първо, етичният кодекс за справяне с словото на омразата в интернет. Този етичен кодекс беше пред пред няколко месеца и комисията вече говореше за конкретни резултати. Какви са основните проблеми и какви са пречките за пълното прилагане на кодекса, особено на национално ниво? Този петък организираме една конференция във Варшава относно словото на омразата и ще поканя представители на комисията. Много е важно да продължим с набраната скорост и да говорим на национално ниво за този проблем. Какво планира комисията в тази връзка? На следващо място изпълнението на общия регламент за защита на данните. Доколкото знаем, има работна група по член 29. Някои от аспектите вече са приключили. Имаме нужда обаче от е, по-бърза работа. Какви действия предвиждате не за да оказвате натиск върху държавите членки, но за да дадете малко повече информация и насоки с цел наистина да има хармонизация. Благодаря. Благодаря госпожа Гомеш. Госпожо комисар, чух, че казвате, че трябва да продължим с същото желание работата по отношение на директивата за прането на пари. Тук не става дума естествено само за пране на пари, става дума и за тероризъм. Какви според вас ще бъдат проблемите, които ще ви създадат правителствата? Нямам предвид проблеми, които би ви създал нашия парламент. Какво да кажем, например, за прозрачността относно така наречените действителни собственици? Ако се върнем към различните вратички и отговорността на менеджерите или управляващите, можем ли наистина да говорим за ефикасна борба с прането на пари е когато позволяваме на държавите членки да прилагат практики като златната виза. Вижте, например, малтийските правителствени сайтове. Говори се за това, че съответните лица повече няма да плащат данъци, че ще поемат по пътя към гражданството. Първо, естествено, ще има постоянно местожителство. Защо позволяваме това да се случва? Защо няма разследване? Защо не се проучват посредниците в целия процес, познат като златна виза? Благодаря. Благодаря, господин Фос. Благодаря. Имам четири въпроса. Ще се опитам да ги задам много набързо. Първо по цялостното споразумение. Мисля, че е добре че в САЩ вече се говори по този въпрос. Що се отнася до решенията за адекватност, вие споменахте Япония и Южна Корея, чуди се дали ще имаме подобни проблеми с сигурността. И дали няма да има изтичане на данни. На следващо място, нещо, което беше споменато, инициативата на белгийските власти, по силата на които ще се въведат регистрационни данни, за пътниците във влаковете. Мисля, че това е голям проблем, особено в контекста на свободното предвижване на хора и единния пазар. Какво правите в тази връзка? Миналата седмица изготвихте едно комюнике относно данните за пътниците. Имаше проблеми във връзка с FTSC, Какво правите в тази връзка? Казахте, че твърде много служители биха имали достъп до данните. На следващо място, по отношение на Европейската прокуратура. Аз бих пледирал за ясно сътрудничество между участващите и неучастващите държави членки. Мисля, че е много важно да се каже ясно, за какви конкретни случаи ще става дума? Ако има редица казуси, които засягат съответно едно лице и има сериозно въздействие върху собствените приходоисточници на, на Съюза, тогава трябва да се действа, но пък и лицето ще трябва да има право да се защити. Благодаря, госпожа Киенге има думата. Благодаря ти, Клод. Благодаря на комисаря. Две неща. Първо, борбата срещу словото на омразата. Вие вече говорихте по този въпрос. Споменахте меморандума за разбирателство. Тук се включват Google, Facebook, YouTube, Twitter. Добре, но не смятате ли, че трябва да има някакъв вид стандарти и правила за справяне с словото на омразата? Какво възнамерявате вие да направите в комисията? Е, не може ли да има малко по-категорично законодателство? Има и още един е, феномен, който сега се разпространява като вирус в интернет фалшивите новини. Какво ще направите и в тази връзка? На следващо място. Националните стратегии – за справяне с всички форми на дискриминация, включително ксенофобията. Ако искате тези стратегии наистина да работят, те трябва да бъдат насочени към всички форми на дискриминация. Защо съответно да няма наръчник на добри практики? Например, в Холандия има мерки във връзка с словото на омразата, радикализацията. Когато говорим за подобни феномени, хората трябва да бъдат по-добре образовани, да им се каже за какво става дома, не само да ги наказваме. Мисля, че комисията може да разработи нещо като наръчник или а, различни е, мерки, които да препоръча на, на държавите членки. Госпожа Кораца Билд. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, за това, че отговаряте на нашите въпроси. Пет въпроса. Първо, Истанбулската конвенция за справяне с насилието срещу жените. Приехме резолюция по въпроса през ноември, имахме и изслушване. И на това изслушване попитахме какво се случва с присъединяването на Европейския съюз и е, с присъединяването на някои държави. Повдигнате ли този въпрос пред Малтийското председателство? Аз като съд докладчик по темата говорих за неохотата на държавите членки да приемат определението за пол и насилие по признак пол в конвенцията е казано пределно ясно. Насилието по признак пол е насилие срещу жените, просто защото са жени. Искам обаче и към вас да се обърна с призив да се разговаря с държавите членки, които имат резерви по този въпрос. Това трябва да стане естествено в координация с съвета на Европа, а той носи основна отговорност за конвенцията. На следващо място Имаме два случая, в които не се случва абсолютно нищо. Диалога за забрана с дискриминацията и равните права. В съвета тези досиета като че ли са блокирани за винаги. Трябва да говорим за универсални ценности, не да говорим само за разходи. Същото въжи и за публичния достъп до документи. Отново сме в въздъна улица в съвета. Надявам се, че нещо може да се случи, за да се увеличи прозрачността. Какво правите в тази връзка по тези въпроси? На следващо място. Ж... Не жените, по-скоро, а децата. Знам, че сте яростен застъпник за правата на децата, но мисля, че имаме голяма фрагментарност и раздробеност, що се отнася до законодателството. И е, накрая, по отношение на оценката на директивата за сексуалните злоупотреби и сексуалната експлоатация на деца. Мисля, че може да направите нещо, защото това, което се прави до момента е недостатъчно. Благодаря, господин Юрек. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към поздравленията за нашия председател. Той беше преизбран. По отношение на дискриминацията. Когато говорихме по този въпрос последния път, госпожо комисар, вие казахте, че проявявате разбиране спрямо онези, които а, поставят под въпрос законността на аборта. Не искам сега да дебатирам този проблем. Аз ще говоря само за правната страна на нещата. Много европейски държави, Полша, Малта, Словакия, Ирландия – потвърждават в своите правни системи правото на живот на неродените деца. Имаме и съдебна практика на Европейския съд по въпроса. В един от случаите, в едно от делата, се говори за човешко достоинство още на ниво ембрион, преди детето да се е родило. Европейската комисия има правомощия да работи за сътрудничество. Тук аз говоря за върховенство на закона. Всеки път, или почти всеки път, когато комисията е тук, тя говори за принципа на върховенството на закона. В страни от действията на комисията искам да кажа, че в член 2 на хартата за основните права се казва, че живота е най-основното право на всяко едно човешко същество. Независимо от това какво ще предприеме комисията, ние ще продължим да се борим за правото на живот. И ще продължим да се борим срещу тези, които нямат нашите виждания. По отношение на Полша и Европейската прокуратура. Какво да кажем за бюджета и натиска върху Полша да се откаже от някои конституционни ангажименти? Много хора ни карат да се откажем от принципа да спазваме нашата конституция и аз не разбирам това. Председателя. Имаме още двама човека, по две минути на човек. Моля ви не повече, за да може да имаме време за отговори. Господин Чаки. Благодаря. Рада заставила. Благодаря ви, господин, госпожа комисар. Знам, че съвета обсъжда въпроса за миграционната криза. Въпросът ми е кога ще може да получим някакво ново предложение. Благодаря ви, господин Чак и господин Лопес Ги Агиларим. Yes, chair, thank you. Благодаря. Наистина, съвсем накратко. Първо, нека и аз да ви поздравя, господин председател, за вашето преизбиране. Желаем ви всичко най-добро. А сега към комисаря. Две неща ме притесняват. Всъщност, вече сме говорили по тези въпроси. На първо място, наказателното право какви ще бъдат възможностите на Европейската прокуратура. Знаем, че не се постига кой знае какво по въпрос. Затова бих ви приканил категорично да заявите, че комисията е за. Трябва Европейската прокуратура най-накрая да бъде създадена. Защото ние вече направихме много компромиси. Направихме ги в рамките на директивата за защитата на финансовите интереси на Съюза. Направихме ги, за да може наистина Европейската прокуратура да има истински правомощия и да може да се развива. И на второ място по отношение на така нареченото цялостно споразумение и защитата на данните. Ако Конгреса най-накрая края Конгреса на САЩ най-накрая приеме разпоредбите свързани с правна закрила, то европейските граждани наистина ще могат да се ползват от качествена защита по отношение на данните. Какво смятате ви относно промяната в Белия дом? Какво смятате ви относно администрацията на Доналд Тръмп. Какво смятате относно неохотата на администрацията на Тръмп да счете европейските партньори за равноправни? Благодаря, казва Клод Мораес. Благодаря за това, че говорихте толкова е, кратко. Комисария ще има известно време да отговори на тези въпроси. Те не бяха малко. Бяха много подробни. Заповядайте, госпожо комисар. Трябва да отговорите и на госпожа Инедвелт от първия кръг с въпроси. Имаме време точно до 18.30. Добре. Ако се спрем на две или три големи теми на следващата тур, разбира се, ще, с радост ще взема думата и по тях. По въпроса за изключенията за е, резервационните данни на пътниците, мога само да цитирам това, което се подготвя в момента. Член 19 е, алинея първа от е, общото споразумение определя задължение за Съединените щати да предостави възможност за правна защита на европейските граждани, дори когато тяхната жалба засяга резервационни данни на пътниците. На 17 януари американските власти съобщиха, че съответните органи на вътрешното министерство, т.е. митническите власти са наясно с това изискване. Ако Съединените щати откажат да приложат на практика, да изпълнят на практика своето задължение, това ще бъде нарушаване на общото споразумение, което ще доведе до неговата отмяна съгласно член 26 алинея 1. Това е чисто правният отговор на въпроса. А, мислях, че въпросът беше дали PNR ще бъдат а, изключени госпожа Интвърд, не от а, закона за достъп до правна защита на Съединените щати, но вие и вашата правна служба заявиха, че за да може цялото споразумение да бъде валидно, настоящите изключения, които са предвидени от Privacy Act, свързани с споразуменията за разпространение на пътниците и за TFTP, трябва да бъдат запазени. Но ако те бъдат изключени цялото спор... общо споразумение се определя за невалидно. Това е вашето позиция, това е позицията на вашата правна служба, но тези изключения не бяха отменени, включително и от администрацията на Обама. Нямаме никакви данни, че тези изключения ще бъдат отменени. Така че ако се предлага наистина общото споразумение влезе в сила от 1 януаря, тези изключения не са били отменени, значи това общо споразумение е просто е невалидно. Госпожа Юрова, няма да навлизам в а, правен спор. Разполагам с всички тези документи, от които ви цитирах. Може би най-добре ще бъде да ви отговоря в писмен вид. Неки предвидите цялостния контекст. А сега мога да си върна на въпроса за миграцията. Колкото знам, утре ще присъства на вашето задание комисарят Аврамополос, който ще обхване всички аспекти на миграцията. Конкретните ви въпроси бяха свързани с жените и децата мигранти. На госпожа Кораца Билта напусна залата, ако не се лъжа. Тя зададе въпроса. Казахте, че не искате общи отговори, като например, ами да, пускаме финансиране, Отговорът е, че се съсредоточаваме върху създаването на нужните предпазни механизми и защитни инструменти за жените и децата, защото те са част от най-уязвимите групи. По въпроса за жените и децата, насърчаваме държавите членки да създават а, зони на безопасност, зони в които те, жените и децата да не бъдат жертви на престъпления, защото виждате, че се засилва равнището на престъпна дейност всеки път, когато има много голяма частота на населението, когато се събират голям бой хора, което за нещастие засяга мигрантите. При новата процедура за искане на убежище, предвид на специфично интервю с жените и децата, които постигат в центровете за приемане и специфично третиране за тях, за да се гарантира, че те ще бъдат в безопасност и че няма да бъдат жертви на допълнителни травми, защото тези хора идват от много тежки преживявания и от много тежки положения. Искаме също така да постигнем много добри резултати в опитите ни да подпомогнем интеграцията на жените в обществото. За целта сме в постоянен контакт с държавите членки, които вече са започнали процесът на интеграция не само на жените, но и на непридружените малолетни това пък е специфична категория, именно децата, които пристигат в Европа без родителите си. Ще ви дам само едно число от Гърция. 80% от непридружените непълнолетни са момчета на възраст между 15 и 18 години. И тези момчета трябва да бъдат на тях да се обърне особено внимание, не само да им се даде подслон и храна, но да им се дадат и перспективи. Имат нужда от служби, които да им дадат възможност да, да придобият нужната им квалификация и да започнат нещо наподобяващо нормален живот в някои от държавите членки. Миналата седмица посетих един от приемните центрове в Австрия. И бях възхитена от това, което правят не само служителите в големите центрове, но и от а, местното население в а, съответното малко градче. Но имаме много други въпроси. По въпроса за Европейската прокуратура ще има децентрализация на службата. Текстът беше преструктуриран така, че отхвърлям всички критики, че той не е в правилната посока. Успяхме да намерим добро равновесие в текста, добро равновесие между централизираният орган и, национални и държавите членки. С основава на модела на делегираните прокурори от държавите членки. Също така направихме и много добра оценка на разходите и постигнатите ефекти и а, всички проучвания показват, че създаването на Европейската прокуратура значително ще увеличи а, ефикасността на службата и ще доведе до а, добра ретабилността за националните европейски бюджети. А какво е съотношението между националните европейски бюджети? Ами всъщност това са две страни на същата монета, защото Европейската прокуратура вече беше предвидена в договорът Лисабон като службата на Европейския прокурор трябва да има мандата за разследване и взимане на решения за етапите на производството преди започване на съдебното производство, като основният мандат трябва да бъде да защитава интересите, финансовите интереси на Европейския съюз, казвам други думи, да защитава бюджета на Съюза. Дължим го това на европейските дънакоплатци, особено на страните, които са нетни вносители в бюджета. Това е моята позиция. Давам си сметка, че има и много ясна, много пряка връзка между Европейската прокуратура и бюджета и трябва винаги да имаме предвид. По ЕКРИС ще внесем проекта за регламент на съвета ПВР през юни тази година, тъй като системата ЕКРИС би трябвало да бъде засилена и да обхване и граждани на трети страни. Имаме много големи амбиции. Според нас ЕКРИС трябва да съдържа и пръстикови, пръстови извинете, отпечатъци. И тъй като става въпрос за масово събиране на данни на лица, като трябва да се устрои техническият аспект на системата, имаме нужда от приемане на регламента възможно най-бързо и в цялостният му вид. През месец юни колегиумът на комисията вероятно ще одобри своето предложение и вече сме се споразумели с естонското председателство, че те ще работят за ускорено приемане на регламента в съвета, но това разбира се ще е зависи от позицията на всички държави членки. По кодекса за поведение бяха дадени редица въпроси, кои са пречките и къде са проблемите. За да стане кристално ясно, включително и на общественото мнение в Европа, чрез този кодекс на поведение Целта ни е да се премахне незаконното слово на омразата. Това е задължение, което трябва да бъде свалено. И аз винаги давам а, за пример а, лозунгите на футболните фенове, например. Ако а, някой лозунг гласи смърт за всички роми, много бързо ще дойде полицията и ще го иземе. Ами същото се случва и в интернет. Подобен вид а, слово на омраза дори се разпространява още по-бързо в мрежата. Така че не искаме да постигнем а, до този кодекс на поведението с доставчиците на а, информационни услуги, за да са наясно и те кое е законодателството, което се прилага и трябва да се прилага на територията на Европейския съюз. Пак казвам, говорим за незаконно слово на омразата, което няма нищо общо с свободата на словото. Каква беше първата оценка на съвлизането в сила, в действие на кодекса за поведение? Стана ясно, че има недостиг на капацитет, има недостиг на хора, които да владеят различните езици на Съюза. В някои случаи има недостиг и на правни експерти, които ясно могат да разграничат незаконното слово на омразата от съдържание, което може да бъде запазено. И това до голяма степен зависи и от съдебната практика в държавите членки. Много често съответният национален конституционен съд е взел решение чрез своята съдебна практика какво се смята за словно маста и какво не. Е. Също така трябва да се вземат предвид и факта, че сигналите могат да идват от а, различни места, т.е. в случая те идват и от органи, от официални органи, не могат да идват от а, НПО и от отделни лица. Работим за подобряване на прилагането на кодекса на поведение от отделните предприятия и през пролета на тази година ще направим нова оценка, за да видим дали има напредък в правилната посока. Няма 100% на премахване на съдържанието от интернет и то за щастие, защото не всички сигнали за реч на омразата са основателни. И също така се надяваме доставчиците на ИТ услуги да осведомяват своите потребители какво правят в това отношение. Защото, пак казвам, е, съществува разграничение между е, словото на омразата и друга форма на изказ, които са защитени от правото на свобода на словото. Госпожа Орел Вестино трябва да направим всичко възможно, за да има едностранно прилагане във всички държави членки. За прилагане на общата регламента за общ, общия регламент за защита на личните данни. При процеса на прилагане има четири аспекта. На първо място сме в а, постоянна тясна връзка с работната група по член 29, където те се подготвят за своята роля на правоприлагащи органи и ние искаме да гарантираме, че правилата ще се прилагат по един и същи начин във всички държави членки. Знаете, че в регламента е предвиден и поле за осмотрение и искаме да гарантираме, че, например, санкциите се прилагат по хармонизиран начин. Недопустимо е в Германия, например, да има по-високо или по-низки равнища на санкциониране от моята страна или колкото в Полша, например. И знаем, че именно това е частта от че прилагането зависи до голяма степен от културата и менталитета на държавите членки и от различните правни култури в различните държави членки. Това е един аспект. И ние напълно зачитаме също така и ам, независимостта на органите за защита на личните данни, но трябва да гарантираме едновременно с това, че има нужда хармонизация на европейско равнище. наблюдаваме положението на държавите членки, които в принцип имат добри постижения, най-вече в Германия. И ще видим също така кои са, къде, какви са нуждите на държавите членки за промяна на законодателството. И обещахме на държавите членки да организираме възможност за обмен на информация и някаква форма на координация от страна на Европейската комисия. На трето място трябва да гарантираме, че има ясно разбираеми, ясно разписани правила и насоки за предприятията. Някои от вас споменаха, че има много ясни правила за органите за личните данни, но няма също квалифицирани е, кадри, които да ги прилагат. И аз съм съгласна с това. Факт е, има много сериозен проблем при липсата на квалификация и някои от а, националните органи за защита на личните данни вече започнаха да ни молят за помощ, защото техните квалифицирани кадри бяха привлечени от частния сектор. И тук предвиждаме много сериозни проблеми. вече има пристъпи на паника. В моята страна, например, се твърди, че трябва да се наемат 35 000 нови служителя и аз трябваше да обясня. Хора, успокойте се малко. Трябва да има преквалификация, трябва да се обучи настоящият наличен състав, настоящите експерти, които работят в близки до вас отдели. Няма да трябва да наемате 35 000 нови служителя. Комисията не насърчава държавите членки да наемат толкова голям брой служители, за да изпълняват тези функции. Много обяснения се налага да даваме. Въпросът въпроса за служителите, отговарящи за различните данни, съответните национални органи вече са излезли с а, ясно описание на поста и на техните а, задълженията, свързани с него, за да може и а, паника да не обхваща предприятията, което вече започна да се случва в някои държави членки. Аз бих искала регламента за лични данни да създаде равнопоставеност, да създаде добри условия за насите дружества, в които те да могат да изпълняват задълженията си, а не да бъдат прекомерно затруднени от тези нови административни задължения. Това беше третият аспект. А четвъртият аспект е кампанията за осведомяване на европейските граждани, е, за да са наясно на те какви са новите правила, с които се здобиват благодарение на защита на личните данни. Тази кампания ще се проведе в през първите няколко месеца на 2018 година. Така че ни чака наистина много работа, ще трябва да работим в тясно сътрудничество с държавите членки, с частните дружества, с органите за защита на личните данни и съм сигурна, че ще успеем да постигнем успех, ако работим систематично и ако не подценяваме нито един от важните елементи, предвидени в регламента. По процесуалните По процесуалните права, мисля, че направихме всичко възможно, за да обхванем всички нужни защитни механизми за процесуална гарантиране на процесуалните права, включително и директивата за право до достъп, на достъп до правна помощ, който беше последният елемент от прият, прият И мога да ви уверя, че адвокатите от своя страна също се подготвят. Те също си вършат работата. Вярно е, че все още има и някои липсващи елементи, включително и фактът, че Европейската прокуратура все още не е създадена. но най-важното е да гарантираме високо, възможно най-високо равнище на процесуална защита за всички е, подведени под отговорност за всички заподозрени лица. Защото е невъзможно да сте заподозряна в е, корупционна дейност, но да сте невинен. И не бива да се оказвате жертва на процедура, която да тече в положение на 10, 5 е, или 10 години в тази международна институция. Ако нещо ключово съм забравила, моля да ми обърнете внимание. А, да, разбира се, за готовност ще получа писмото. И ще направя всичко възможно да използвам всички правомощи на свое разположение. Реших, че ще продължавам, ще продължа да финансирам телефон, спешният телефон 116 господин Житаховски, от ключово значение е сътрудничеството между държавите членки. Това подкрепяме ние, всички членове на тази комисия. Искаме да има истинско сътрудничество между държавите членки. Много е важно да имаме истинска система за съвместна работа. Госпожа комисаря, благодаря ви. Money laundering, мадам uh, Гомес. Uh, Изпирането на пари, въпросът на госпожа Гомеш, кой е основният проблем? Ами, обществените регистри. Много сериозни резерви относно позициите на някои държави членки. Разбирам техните доводи, че трябва да се намери доброто равномесие между правото на непростователните данни от една страна и правото на обществеността да е запознато с данните и за това изготвихме много изчерпателен списък на данните, които трябва да се съдържат в тези обществени регистри. Име, гражданство и е, функция, т.е. данни, които не биха запоставили под заплаха личните данни на когото и да е било. Този напълно обществено достъпен регистр ще бъде основният елемент, основната стъпка напред в правилната посока. И всъщност се притеснявам, защото всички тези мерки, чиято цел е да предотвратяват финансирането на токсична дейност, също са блокирани. Всички са заедно в едно законодателно предложение. и трябва да направим всичко възможно да окажем натиск от държавите членки да приемат обществения регистр. Питам се, защо се спускаме с толкова силна съпротива. Знаете, че в а, последната версия на активата за борба с изпирането на пари има се право на избора. Или а, напълно честно регистри, или е, смекчен вариант и някои държави членки вече избраха възможността да има напълно обществено достъпни регистри и нищо лошо не се е случило след това. Относно борбата срещу избягването данъчно облагане и данъчните обежища, ами опасявам се, че ни трябва повече законодателство, трябва ни по-добро изпълнение. Председателят благодари любезно на преводачите. госпожа комисаря, по въпроса за стандартите за борба срещу словото на омразата. И работим в рамките на рамковото решение за борба срещу расизма и ксенофобията. Рамкото решение вече би следвало да се прилага във всички държави членки. И не Постоянно следим положението в държавите членки и ги насърчаваме да, изпъл... да прилагат изцяло рамковото решение, защото ако не се лъжа към момента, близо половината от държавите членки все още не, не прилагат изцяло рамковото решение. Така че отново ще повдигна въпроса или тази седмица в петък с министрите по, по, по правосъдието или индивидуално с тях при първа възможност ще ги насърчаваме да прилагат законодателството напълно. За фалшивите новини комисията не планира каквито да било конкретни действия. Работим за подобряването на кодекса на поведение срещу реща за, на омразата. Това е в контекста на хомофобията, и нападенията срещу жени, а не само в контекста на расизма и ксенофобията. Т.е. по-широк е обхватът. Има целенасочена инициатива на Федерика Могерини. Има специално звено, което работи срещу руската пропаганда и той играе подобна роля – като тази на някои от новосъздадените органи в някои страни, като Австрия и Германия, които имат за цел да се борят срещу фалшивите новини. Те работят в основата на факти. Тоест нямат право да свалят информация от мрежата, но имат право да проведат разследване дали съответната новина е фалшива и да публикуват на своите страници верните новини. Верните факти за съответното събитие. Те обаче а, не а, се произнасят по редакторски анализи. По въпроса за фалшивите новини, а, мисля, че е добре да а, се занимаем в повече подробности с тази тема. А, трябва да отделим специално време на темата. Не искам да а, ги а, упоменаваме само мимоходом. Благодаря ви много, госпожо комисар. А, бих искал да приключим до тук. Благодаря ви, казва госпожа комисарят. Благодаря. Не искам да държа преводачите по-дълго. Вие ще бъдете на заседанието на съвета в петък. Моля ви, предайте някои от нашите въпроси и там. Ще се видим скоро. Благодаря ви за този маратон. Ще се видим в 9.45 утре, а Заседанието с комисаря Аврамополос е в 3 часа след Благодаря до утре.